Е, good morning, е, welcome. Председателката, добро утро. Добре дошли на заседанието на комисията ни. Първата точка от дневния ни ред е размяна на мнения с заместник председателя на комисията Йорки Катайнен, отговарящ за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността. Предстои да разговаряме с него в рамките на структурирания диалог. Целта на днешната ни среща е да обсъдим напредъка по работната програма на комисията и по предстоящите инициативи, да разговаряме също за напредъка по законодателните предложения, вече представени от комисията, но все още не прияти от парламента както и да размени мнения за приоритетите за 2018 и до края на мандата. Господин комисар, имате думата. Благодаря ви. Добро утро, госпожи и господа. Благодаря ви за поканата. Комисар Бенковска миналия месец разговаря с вас. Допускам, че нямам какво толкова да добавя към онова, което вече е казала. Разговаряли сте и по въпроси, свързани с единия цифров пазар. Ще се възползвам днес от възможността първо да направя оценка на най-важните предизвикателства, положителни предизвикателства пред единия пазар през идните години и на онези области, в които ще има нови възможности, но и ще има и натиск върху европейските регулатори да приспособят единния пазар към променящия се свят. Второ, ще се спра върху нещо, което упомена и председателката, вече представените от нас законодателни предложения. Нека първо се спра върху предизвикателствата за бъдещето. Какво е настоящото економическо положение в световен мащаб? То се характеризира с два, две общи тенденции, характерни за целия свят, които ще оформят пазара. Ще доведат до промени на пазара в бъдеще. Става дума за кръговата економика и изкуствения интелект. Тези две тенденции изначално ще променят пазара. Кръговата економика е област, в която Европейският съюз е водещ. Ние сме най-големият пазар. Възнамеряваме активно да проучим възможностите за промени в нормативната уредба в регулаторната рамка, за да предоставим стимули и да насърчим частното финансиране в кръговата економика. Това е нещо много интересно. Много интересна е работата, която вършим в тази област в комисията. Какви са най-добрите практики в областта на моделите, основаващи се на кръговата економика. Всички тези най-добри практики се основават на частно финансиране. Това трябва да е така. На законодателя се пада задачата да улесни тези инвестиции по линия на подходящите стимули, Трябва да си отговорим също на въпроса в кои области да регулираме, в кои по-скоро да дерегулираме, за да може частният сектор да премине от линейни бизнес модели към кръгови такива. Ще се спра върху последния пример за нещо подобно, много интересен пример, който ще окаже голямо въздействие върху цифровата економика. Става дума за стратегията за пластмасите. Приехме тази стратегия в комисията преди около 4 седмици. Повечето от решенията и идеите в основата на тази стратегия са свързани с вътрешния и единния пазар. Така, например, до 2300 година Пластмасите, които се използват за опаковки в Европейския съюз, трябва в пълен обем да бъдат рециклирани. Така ще се разработят стандарти за качество за пластмасовите опаковки. Проблемът към момента е, че има много различни видове пластмаси, които се използват за производството на упаковки. Не всички тези видове пластмаси могат да бъдат използвани повторно, тъй като има големи разлики в качеството им. Някои пластмаси съдържат вещества, например отровни вещества, и не могат да бъдат използвани за опаковки за храни. Могат да бъдат използвани обаче за други видове опаковки. Трябва да правим следователно разлика между отделните видове пластмаси, ако искаме да ги използваме повторно. За целта трябва да се намеси Европейският съюз в рамките на вътрешния пазар. Целта ни е да създадем вътрешен пазар за пластмасовите отпадъци от опаковки. Има още нещо тясно свързано с вътрешния пазар. Става дума за стандартите за качество за рециклираните пластмаси. Само 6% от пластмасите, които се потребяват в момента, са рециклирани. Това е изключително нисък процент. Тук отново има проблем с липсата на стандарти за качество на рециклираната пластмаса. Няма единен пазар за рециклираните пластмаси. Искаме да променим това. Защо ви излагам всичко това? Искам просто да разясня, че кръговата економика е един съвсем различен модел с много многообразни характеристики, не е свързана само с околната среда. Ако искаме да се справим с предизвикателствата, то ще трябва да се борим за една по-чиста околна среда, но за да постигнем тази цел, трябва да заложим на пазарната економика. Стратегията за пластмасите е само един от многото примери за действията, които предприемаме през изминалите години. Достатъчно е да обърнем поглед само към Китай, за да осъзнаем, че така трябва да подхождаме към пазарната економика. Китай много активно работи за приемането на нормативна уредба за кръговата економика. Можем да си взаимодействаме с Китай по този въпрос. Европейският съюз, бих казал, е на водеща позиция. За сметка на това в областта на изкуствения интелект изоставаме. Китай и САЩ са на предна позиция. Няма съмнение в това. Не искаме да копираме обаче модела, който се прилага, например, в Китай, тъй като тук се спазват принципите за неприкосновеност на личния живот, които не се спазват в Китай. Но САЩ също ни изпреварват. Изкуственият интелект е фактор, който се намесва във всички отрасли, например здравеопазването, медицинските услуги, автомобилите без водачи и други. Изкуственият интелект ще доведе до разкриването на нови пазари, не само за продукти, но и за услуги. Въпросът е дали Европейският съюз проявява воля да постави по-силен акцент върху изкуствения интелект и във връзка с това върху единния пазар на услуги. Държавите членки, както и Европейският парламент отчасти не проявяваха особена воля за доусъвършенстването на единия пазар на услуги по политически съображения. Изправени сме обаче пред все повече предизвикателства поради промените в технологиите и развиващите се технологии. И това във все по-голяма степен ни налага да хармонизираме пазара на услуги в Европейския съюз, ако не искаме да се окажем губещи. Сега ще се спра по-подробно върху бъдещето. Сега трябва да се съсредоточим върху финализирането на прилагането на стратегията за единния пазар, която разработихме през 2015 година. Много добре сте запознати с нея. В тази стратегия се отчитат редица слабости, очертават се и редица области, в които трябва да работим по-активно, като например свободното движение на стоки. Това е най-добре развитата свобода в рамките на вътрешния пазар. На търговията с стоки се падат 75% от стокообмена в Европейския съюз и 25% от националния стокообмен. Въпреки вече постигнатите подобрения, продължава да има много пречки, които възпрепятстват физическите лица и бизнеса. Стремим се да решим два проблема. Първо, не спазването на хармонизираните правила на Европейския съюз за стоките и пропуснатите печалби. Няколко думи за услугите, но в тази област трябва да се направи още повече. Трансграничното предоставяне на услуги е много по-малко развито в сравнение с предоставянето в рамките на Европейския съюз. На услугите се падат две трети от европейската економика, на тях се падат и 90% от новите работни места. Но сток... трансграничният стокообмен възлиза все още едва на 20%. Това много ясно иллюстрира предизвикателствата, пред които вече сме изправени. Иллюстрира и предизвикателствата, пред които ще се изправим и в бъдеще. Затова трябва да се възползваме от цифровата економика, изкуствения интелект като възможности за пазара на услуги. Улесняваме доставчиците на услуги, например на ниво административни формалности, ако искат да се установят в друга държава. Освен това, помагаме на държавите членки да идентифицират устарели правила за признаването на професионални квалификации. Комисията е поела ангажимент за усъвършенстването на вътрешния пазар на услуги. Приветстваме предварителното споразумение, постигнато от законодателите за проверката за пропорционалност. Мога да ви уверя, че до края на този мандат комисията ще продължи да полага усилия, така че единият пазар на услуги да доведе до реални ползи за гражданите и за бизнеса. Ще работим за тази цел по-активно за постигането на положителен резултат по тристранните разговори за предложението за уведомлението от пакета за услугите и по предложението за единният цифров пункт. Съжалявам обаче за резултата от вчерашното гласуване в ЕКОН. Вчера в ЕКОН бе отхвърлено предложението за електронната карта, с което комисията излезе миналата година. Целта на това предложение е да се улесни работата на дружествата, най-вече на малките и средни предприятия по същество не изменихме правилата, за които се договориха всички преди година. Опитахме се само да усъвършенстваме процеса. Комисията отбелязва решението, взето от комисия ЕКОН. Ще го вземем предвид при по-нататъчната си работа. При всички положения искам искрено да благодаря на докладчиците за усилията положени по тези предложения. Техният доклад щеше да бъде една крачка напред към установяването на по-добре функциониращ единен пазар на услуги. По въпроса за услугите и стоките има все още много какво да се направи по въпроса за обществените поръчки. В рамките на единния пазар трябва да има ефикасни процедури за възлагане на обществени поръчки. Тук има голям потенциал, от който все още не сме се възползвали достатъчно интелигентно и стратегически по-голямата част от инвестициите в нашата економика са по линията на обществените поръчки. На тях се падат над 4% от БВП на Съюза. Обществените поръчки са много мощен инструмент за изразходването по ефикасен, устойчив и стратегически начин на публичните средства в полза на гражданите и бизнеса. През октомври миналата година излязохме с пакет от мерки за подобряване на процедурите за възлагане на обществените поръчки. Изискваме от държавите членки да подходят по-стратегически към тази област. Много се радвам, че парламентът ще излезе с позиция по това наше предложение. Да се надяваме, че така ще стимулираме държавите членки да подходят по-стратегически към въпроса. И накрая, както може би помните, комисията излезе с предложение за мерки за подобряване на защитата на правата на интелектуалната собственост. Става дума за блокирането на достъп на географски принцип и действия за подобряване на практическото функциониране на Европейския единен пазар. Миналия ноември комисията излезе с обхватен пакет от мерки за правата на интелектуална собственост с цел подобряване на тяхното прилагане и изпълнение, както и с цел по-активна борба срещу фалшифицирането и пиратството. С този пакет работим по проблеми, свързани с прилагането на законодателството, както и с по-ефикасното използване на законодателните инициативи. Ролята на публичните органи в борбата срещу нарушенията на правото на интелектуална собственост също е отчетена в този пакет. Не на последно място комисията започна работа и по инициатива за стартиращите и разрастващите се предприятия по линията на предложения за законодателството за несъстоятелността и данъчното облагане. Все повече са унези, които искат да учредят такива предприятия, не на последно място и благодарение на финансирането от многообразни публични и частни източници. Комисията вече изпълни ангажимента си по повечето инициативи по стратегията за единния цифров пазар. Излязохме с предложения. Останалата част от предложенията ни ще излезе през месец май. Продължаваме да работим и по политиката си за прилагане на законодателството в съзвучие с съобщението ни за по-добро прилагане на европейското законодателство. В заключение мога да кажа, че вече сме постигнали немалко но има още и немалко какво да се направи. Ще разчитаме на подкрепата на Европейския парламент. Е, Благодаря, господин комисар, за това, че ни изложихте настоящото положение. Сега ще дам думата на колегите. Господин Шваб. Uh, благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин заместник председател на Европейската комисия, за нас е удоволствие, че сте днес сред нас. Не много колеги присъстват, защото има голям брой заседания на комисии и подкомисии днес и на някои от колегите може би им е трудно да съчетаят всички заседания. Радвам се обаче, че имаме тази възможност да ви зададем въпроси, да чуем вашите отговори. Изложението ви беше много важно за плановете за конкурентоспособността на европейската економика, защитата на потребителите и критериите, които искаме да запазим в тази област в Европейския съюз. Имам един... Ще започна с пакета за услугите, представен от Европейската комисия. Съгласихме се вече по част от него със съвета е именно частта засягаща пропорционалността имах честа да бъда докладчик по нея и се радвам, че ще засегнете втората част, а именно уведомленията. Но по въпроса за електронната карта Нашата председателка беше докладчик по въпроса. струваме се, че по това досие има много голямо недоверие между държавите членки и трябва да се преодолее тази трудност. Съгласен съм с вас, нашия докладчик и докладчиците ни в Сянка свършиха отлична работа, но смятам, че е прекомерно да се очаква от Европейския парламент да преодолее разминаванията между държавите членки на съвет и дори тези между съвета и комисията. Затова ми се струва очевидно. Европейския съюз има правомощи в областта на услугите, а в държавите членки отговарят за трудовото законодателство, което очевидно води до И Ако няма някаква координация между тези два законодателни аспекта, мисля, че ще продължи да, се, да съществува този дух на доверие между държавите членки. Разбирам, че някои държави членки имат добри практики в областта на трудовото си законодателство, което дава добри резултати, но други държави членки имат сериозни съмнения в това отношение. Така че според мен можем да преодолеем тази трудности, но имаме нужда и от вашата помощ като смети председател на Европейската комисия, за да привлечем ресорните комисари и компетентните органи на Европейската комисия. Мога само да ви кажа, че от моя гледна точка нашата политическа група е на ваше разположение. Готови сме да ви помогнем в това начало, в това начинание, но няма как ние сами да успеем да преодолеем много сериозните разграничения между държавите членки. И няколко думи за стратегията за пластмасата. Очевидно е, че имаме проблем в това отношение, проблем, който трябва да се разреши на европейско равнище. И макар, че не съм голям почитател на новите данъци, смятам, че не е след да се обмисли и тази възможност предложението ви за някаква форма данъчно облагане в, рамките на стратегията за пластмасата не само ще ни помогне в борбата с изменение за опазване на околната среда, но ще подпомогне и с хармонизация между държавите членки. Никола Данти. Извинявам се на вас, госпожо председател, и на комисаря. Дойдох по-късно, възникнаха проблеми. Благодаря ви. Не можах да чуя това, което каза комисаря. Зная обаче темите, така че нека кажа няколко думи. Пакета за стоките. Доволни сме от предложението на комисията, може би малко по-амбициозно можеше да бъде, но се надяваме да работим сериозно, да окажем натиск върху съвета, за да се стигне до система за надзор над пазара, която да работи ефективно и ефикасно. Днес много добре знаем, че едно от славните места на единия пазар е, че няма гаранция за потребителите и не се опазват предприятията, които произвеждат качествени продукти. Продукти, които отговарят на европейските норми. На второ място пакета за услугите. Ние положихме много усилия, работихме много, каза го и колегата Шваб, по пропорционалността. Работим също за уведомленията, един друг важен елемент. Парламентът, нашата група, работиха изключително задълбочено и сериозно търсихме компромис в парламента, искахме да стигнем до решение, за да дадем отговори имайки предвид предложенията на Европейската комисия. Сега обаче за електронната карта нещата не изглеждат точно така. Господин заместник председател, когато загубиш един матч, не трябва да си задаваш въпроса защо другите победиха. Трябва да попиташ защо аз загубих, а, какво сбърках. А, това е въпроса, който трябва да си зададем. Ако този законодателен проект е отхвърлен не от тази комисия, а от пет парламентарни комисии а, с голямо мнозинство във всички политически групи. Аз смятам, че чисто политически Европейската комисия трябва да помисли трябва да намери компромиси, трябва да се опита да преодолее онези части, които са доста сложни и които създадаха много тревоги у много политически групи и депутати. Както казах, от различни групи бе отхвърлен а, този проект в различни комисии в парламента. Сега няма да гласуваме в пленарната зала, но ако се налагаше или можеше, щяхме да видим, че а, щеше да има едно мнозинство отново против а, този текст, тези две законодателни предложения. Говорихте за економиката на съвместното ползване. аз е, работих по този въпрос и се надявам Европейската комисия да върви напред. Ние говорихме за пътна карта и по какво трябва да се върви напред. Онези, които предоставят професионално услуги от време на време, трябва да имат ясна дефиниция, трябва да има ясни правила за да се създаде на европейско ниво една единна система, т.е. една рамка, регулаторна рамка, която да развива тези економически дейности и цялата економика, свързана с платформите на споделяне. А, друг един елемент. Защо няма напредък за географските указания, за нехранителните и замедалски продукти. Това беше много е, добро предложение. Ще засегне нашата економика. Водим културни битки в международните договори, за да заложим този принцип на економика, свързана с конкретните географски райони, указания и така нататък. Искаше ми се по този пакет да има напредък, да има законодателно предложение и да не се направи това за мен е грешка. Thank you very much. And then Mr. Agnew. Много ви благодаря, господин Агнио има думата. Thank you. Uh, well, I see the room. Благодаря ви. Виждам, че залата започва да се пълни, но все пак, uh, според мен, няма достатъчно голямо присъствие, присъствието на комисар. И може би има добра причина за този факт. Ще ви разкажа следната история. Представлявам източната част на Обединеното кралство, където има една малка фирма, която произвежда четири продукта, след които е стол, който може да помогне на хората, които не могат дълго време да стоят прави, които се използваха и в болнични заведения, и в дома. Оказва се, че този стол е много прост, уред, който обаче беше снабден с устройство, позволящо му да изчисли колко дълго а, седи човека на този стол, колко тежи и тъй нататък. И се оказа, че една голяма а, германска компания доста се поизнерви от факта, че а, тази малка английска фирма си позволява да продава тези столове, които могат да измерват теглото на човека по-ефтино. Ето защо германската компания се обърна към Европейската комисия, която пък излезе с някакво си правило, че трябвало уредът, който е инсталиран на стола, да може да издържи на напрежението на електромагнитно поле, което, разбира се, оказа непосилна инвестиция за малката английска компания, която беше принудена да прекрати производството на този продукт. А пък голямата германска компания се оказа, че може да си позволи и дори продължава да произвежда този продукт. Това показва как не би следвало да функционира единият пазар. И въпреки това има членове на тази парламентарна комисия, които продължават да хвалят начин, по който единият пазар функционира на практика. И ако продължа, ако не се промени практиките ни, ще продължим с тези инциденти, ще продължим да вредим на малките предприятия. Пакетите бяха споменати и е, те са важна част от е, новопредложения пакет за пластмасата. Започвам да се притеснявам обаче, че след Брексит, каквито и опаковки да използват е, британските производители, те няма да отговарят на изискванията на Европейската комисия. Същото въжи и за продуктите, внасени от трети страни. Така че въпросът ми е какво ще бъде отношението на Европейската комисия на този вид опаковки, които не са разрешени за производство в Европейския съюз, но се внасят от трети страни. Yeah. Thank you. Thank you, Chair. Госпожа Майдел, благодаря ви, госпожо председател. Извинете, не си разпознах името. Благодаря ви, господин заместник председател и добре дошъл в нашата комисия. От самото начало отговорих много, участвах много ам, активно в създаването на Европейския фонд за стратегически инвестиции, затова и въпросите ми са в тази насока. Първо държа да ви поздравя за всички усилия, които положихте, за да стане Европа по-конкурентно способна, с повече економически растеж и създаване на нови работни места, което всъщност е и основната цел на ресора ви през последните няколко години. Имаше доста резерви към при създаването на плана Юнкер или по-скоро бих казал плана Катайнен, защото вие бяхте основният му създател, но в крайна сметка планът даде много конкретни резултати из цяла Европа. И в доклада на нашата парламентарна комисия призовахме за продължаване на периода на този план и в крайна сметка постигнахме успех. някои от регионите на Европа изразиха притеснения дали ще бъдат в състояние да мобилизират подобни местабни инвестиции. И аз идвам от средно голяма държава членка, но пък ние сме на трето място в класацията на държавите, които са успели да привлекат частни инвеститори. Всъщност успяхме да мобилизираме някои от най-големите кредити благодарение на фонда. Затова за това се питам как си представяте бъдещето на ЕФСИ, особено в контекста на новата многогодишна финансова рамка. Питам се също така как напреда създаването на инвестиционните платформи в рамките на ЕФСИ, колко, има, колко платформи има към момента и има ли интерес към тях Както знаете, и Европейската комисия и Европейският парламент потвърдиха, че инвестиционните платформи са добър инструмент за насърчаване на частните инвестиции към проекти, които са в, които споделят общ географски регион или други общи характеристики. Благодаря ви. И аз ще добавя два въпроса. Споменахте електронната карта, както и някои от другите колеги. Аз бях сред докладчиците на електронната карта и също бях много разочарована от гласуването вчера. Но за щастие изменението, с което се искаше отхвърляне на предложението, не беше прието, така че сега а, всичко става в ръцете на Европейската комисия и не знам дали възнамерявате да, да излезете с нова инициатива в това отношение. На второ място подчертахте, колко важни са частните инициативи. Та първият ми въпрос в това отношение е как Европейската комисия възнамерява да ги насърчи. Както казахте, не искаме всичко да уреждаме от законова гледна точка, но искаме да насърчим частните инициативи, така как възнамерява Европейската комисия да постигне тази цел. На второ място споменахте и стандартите за качество по отношение на пластмасовите опаковки. Въпросът ми е как може да се уредят от правна гледна точка тези стандарти, без да се възпрепятстват иновациите. Не, не можем от сега да предвидим какво ще ни донесе бъдещето, не можем да предвидим какви нови видове пластмаса ще се появят. И за нас е важно в Европейския парламент е да приемаме законодателство, което да може да издържи на изпитанието на времето. Господин комисар, имате думата. Много ви благодаря за коментарите си позволя да отговоря най-напред на коментарите и въпросите на госпожа председателя. По отношение на кръговата економика, трябва да съблюдаваме за, за това, че законът, който приемаме, не възпрепятства развиващите технологии, което си е сериозно предизвикателство. Както вече казах, до 2030 година всички пластмаси упаковки трябва да могат да бъдат рециклирани. И целта ни е да постигнем а, поставените си цели с, с а, насърчаване на иновациите. И както вече казах, определянето на регулаторна рамка не бива да възпрепятства новаторството в областта на пластмасата. Пластмасата е прекрасен продукт, особено от екологична гледна точка. Ако сравните пластмасата с стъклото, например, между другото, много съжалявам, че в момента продължавате да използвате пластмасови бутилки, но нещата не са чак толкова черно-бели. Пластмасовата бутилка, например, е по-лека от а, стъклената бутилка, което също има значение по изчисляване на въглеродния отпечатък. В Европейската комисия, например, вече заменихме пластмасите бутилки с а, чешмяна вода. Не на всички им се харесва тази промяна, Но имаме нужда от нововведение и в областта на пластмасата. Има и много новаторски решения от пластмасата, която се произвежда от биомаса. Така че имаме нужда от а, новаторски подходи, които да заменят а, петрола като основна суровина, от като се произвежда пластмаса. И това ще бъде важна стъпка напред при намаляване на въглеродният отпечатък. Не мога да ви отговоря конкретно на зададеният въпрос, защото не разполагам с а, конкретната информация. Ние не сме наясно още как точно ще го постигнем, но много внимаваме да не навредим на иновациите в областта на пластмасата в Европа, тъй като те са много важни. Относно частните инвестиции, извинете, частните инициативи в, кръговата економика ли или по принцип, може би най-лесният начин да ви отговоря е отново да се позова на стратегията за пластмасата. Както вече казах, поставили сме си целите, сега вече ще започнем да търсим добри идеи. Тоест ще очакваме приноса на индустрията и на частния сектор. Много често в частния сектор вече са по-напред и за това методът ни на законотворчество в момента предвижда насърчаване на частните инициативи. А сега отново се връщам на пакета за услугите и електронната карта. Напълно съм съгласен с казаното от господин Шваб, а именно един от основните проблеми, с които се сблъскваме е недоверието срещу държавите членки. Това недоверие е толкова дълбоко вкоранено, че се оказа почти невъзможно да направим каквото и да е било в сектора на услугите. Кога започна всичко това? Преди около 20 години. И е, хората все още си спомнят а, е, борбата от а, е, онази епоха. И същото това противопоставяне днес се повтаря по отношение на електронната карта. Основният довод срещу предложението на Европейската комисия беше, че ще се нарушат правата за происход. Но ние по някакъв начин не искаме да, това да се случва. От самото начало, при началото на работата ни по електронната коми... електронната карта, извинете, се опитахме да обясним, че искаме просто да модернизираме процесът за предоставяне на услуги от дружества и самозаети лица в трансгранично измерение. Имаше, разбира се, и други доводи срещу нашето предложение, но това беше един от водещите доводи. Но ако почетете внимателно нашето предложение, няма да намерите и един ред, който да по някакъв начин да се намесва или да променя законодателството относно страната на происход. Той беше просто пример, но всички трябва да се учим от миналото. Започнах встъпителното си изказване с анализ на предизвикателствата, които ще ни застигнат, независимо дали го искаме или не. Става въпроса за изкуственият интелект и бумът в сектора на услугите. И всички трябва заедно да преодолеем противоречите от миналото. Ако не успеем да подобрим доверието между държавите членки, но и доверието между останалите заинтересовани страни, ще се намерят други пазари, които да ни изпреварят в разработването на услуги, основаващи се на изкуствения интелект, например. Така че ми се струва, че една здравословна доза прагматизъм е доброто решение в конкретния случай. често се ръководя от убежденията си, но понякога ми се налагаше да бъда и прагматик, защото бях министър-председател, ръководещ коалиция от 6 партии. Буквално обхваща цели политически сектор от ляво, от, от, от левицата до десницата. И в някои случаи, когато не могат да се взимат решения, основаващи се на ценности, могат да се взимат много прагматични решения, които пак дават добри резултати. И от тази гледна точка, действително се надявам, че ще успеем да променим а, средата на работа. Но смятам, че и Европейския парламент би следвал да се опита да повлияе на държавите членки, които а, са се заровили в а, пещерите си от няколко десетилетия насам. Бих искал да спомена още една област, в която доста трудно се изготвя ново законодателство в момента и предполагам, че господин Данти е напълно наясно с нашите усилия в областта на економиката на съвместното ползване. Успяхме да установим, че на практика няма европейска регулаторна рамка в момента, която да възпрепятства развитието на този вид економика. И следим непрестанно развитието на тези услуги, които непрестанно се променят. От гледна точка на Европейската комисия е много важно да сме наясно в кой момент би следвало да се намесят европейските законодатели. Голяма част от а, функционирането на економиката на съвместното ползване или економиката, основаща на платформите споделяне, се урещат на национално равнище, но в някои отношения може би и ние трябва да се заинтересуваме какво което се случва. Ако вземем за пример Uber, много малко можем да направим ние. Оказва се, че освен това бизнес моделите на този вид платформи са толкова различни, че трябва да се пристъпи към анализ на всеки конкретни случаи. Както вече казах, отблизо следим развитието в сектора и ако има конкретни области, където смятаме, че би трябвало да заменим националното законодателство с европейско законодателство или ако има сиви зони, които не са обхванати от никаква законодателна рамка, сме готови да се намесим. Господин Агню, не съм запознат с примера, който дадохте за малка британска фирма, която е закупена от е, по-голяма германска такава. Не знам какво точно да ви кажа. Не... Как ще се отрази Брексит на търговията? Все още не знаем. Насочили сме се към една неяснота. Бъдещите търговски отношения между Великобритания и Европейския съюз са първите такива по света, при които ще се започне от позиция на влушаване. Т.е. когато има преговори за търговски отношения, хората се опитват да подобрят търговията, а ние ще се опитаме да я влушим, което не е нещо радостно. Госпожо Майдел, благодаря ви, че повдигнахте въпроса за FC темата е много важна. Последните цифри FC и Европейската инвестиционна банка финансираха проекти за 55 милиарда евро за две години и половина. 55 милиарда. Това задейства допълнителни инвестиции за 274 милиарда. First... Първите резултати от ЕФСИ са 274 милиарда допълнителни инвестиции. Най-големия бенефициер са малките и средни предприятия. Вторият е енергийния сектор и особено сектора на енергийната ефективност. Следва цифровия сектор, ако не бърка, мисля, че той е на трето място. Това, което ми се иска да бъде факт в бъдеще, е инвестиции свързани с кръговата економика, да бъдат по-разрастващи се, да бъдат по-големи. Платформите, които споменахте, са много важни. Платформа означава uh, which collects together big amount of small size investment. Означава малки, дребни инвестиции, но и по-големи такива. Например, Гърция може да означава инвестиционна платформа за туризъм, където дребни собственици на хотели да могат да се съберат на една платформа и да получат заеми от 200 до 100 хиляди, например, за обновяване на своите хотели. Този модел работи в някои случаи, да речем във Франция или до Франс. Там има инвестиционна платформа за енергийна ефективност. Целта там е да се събере достатъчно средства за модернизация и доукомплектоване. Нужни са ефтини заеми и за домакинствата. Нещо интересно, що се отнася до FC, е, че 70% от потребителите на FC са частни дружества. Тоест, успяхме, използвайки бюджета, обществените средства, да наберем частни средства и те да се влеят в реалната економика. Това ми харесва най-много около ЕФСИ. Иначе нямаше да има никакви инвестиции или пък инвестиции само от бюджета, от джоба на дънакоплатеца. А сега имаме минимално участие на средствата на дънакоплатеца и разрастване на частните инвестиции. Ще спра до тук. Благодаря. Thank you uh, very much, Mr. Commissioner. Благодаря, господин комисар, за това, че сте тук. Благодаря за отговорите на въпросите и успех работата на комисията. and it means that we... И сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, а тя е свързана с обсъждането на от доклада на господин Пауло Коелю за пакета за стратегия за обществените поръчки. Давам думата на господин Коелю. Благодаря, ще говоря на португалски. Сеньора президент, caros colegas, apresento hoje o projeto de relatório relativo. Уважаеми колеги, госпожо председател, ще говоря за стратегията, свързана с обществените поръчки, представена на 13 септември от 2017, 2017 година. Има го вече на всички езици, преведен, колегите могат да го разгледат, заинтересованите страни, общ обществеността също. Набързо, преди да навляза по същество на темата, бих искал да подчертая значимостта на тази тема. Комисаря Катайнен тази сутрин говори по този въпрос. Публичните власти използват 14% от БВП на Съюза за обществени поръчки както и за просветна дейност, за да се гарантират обществени услуги на високо ниво. Нужен е обаче стратегически подход за доставките. Всичко това зависи от процеса на обществени поръчки. Този процес трябва да бъде ефективен и ефикасен. Четири години се занимаваме с реформата на законодателството за обществените поръчки и мисля, че трябва да покажем сега какво работи и какво не работи в този процес. Актуализацията на... Извинете, прилагането на европейското законодателство трябва да води до растеж, до разкриване на работни места, до новаторство. Европейският парламент е, трябва да се произнесе по доклад по собствена инициатива. Структурата, която сме разработили, е такава, че да могат да се включат различни разпоредби, които не са обвързващи. Те са представени от Европейската комисия. Така ще отразим и тревогите на колегите, които чухме при първия обмен на становища. Тоест, ще включим становищата на експертите, които чухме, когато изслушахме по време на публичното изслушване, което нашата комисия организира. Имайки предвид начина по който държавите членки модернизират обществените поръчки на национално ниво, ще можем да формулираме конкретни препоръки, насочени към същите тези държави членки. Приемат се критерии, когато е възможно, за конкретни економически а, предимства. Изчисляването на цикъла на живота би трябвало да замести принципа на приемането на най-низката ценово погледнато оферта. Трябва да се цифровизира, е, цифровизира целият този процес на обществени поръчки. Е, що се отнася до националните стратегии, нужен е систематичен анализ на данните, широки и широкообхватни планове за обществените поръчки. Нужни са също процес, е, инструменти за прозрачност, като например регистър на договорите. МСП трябва да участват активно в обществените поръчки, като се дадат стимули на разделянето на големи поръчки и на по-малки такива. Нужно е също да има сътрудничество при трансграничното предоставяне или възлагане на обществени поръчки. Този доклад не възнамерява да промени е, правната рамка. Искаме просто да се възползваме от тази възможност, за да насърчим държавите членки да работят за постигане на съответните цели и за постигане на новаторски идеи, една устойчива кръгова економика а, в сферата на обществените поръчки. Европейската комисия играе изключително важна роля. Моята цел всъщност е да посоча какви са възможностите и как средствата на Съюза да доведат до професионализация на обществените поръчки в държавите членки. И социал. Що се отнася до новаторството при обществените поръчки, според мен държавите членки трябва бързо да работят, за въвеждане на елементи на социална отговорност. Необходимо е също така бързо и лесно да може да се използва системата от заинтересованите страни. Трябва да помогнем на държавите членки с методология за изчисляване на жизнения цикъл на продуктите които, или услугите, които минават през, тази, през този процес. Трябва да се гарантира използването на електронни модули. Искам да благодаря на всички колеги за идеите. Благодаря на докладчика от Комитета на регионите. Много неща могат да се запишат в този доклад, тъй като той е много широко обхватен. но, както знаете, има ограничения в размера, не мога да включа всичко. Обеден съм обаче, че с измененията ще е възможно да се включат конкретни въпроси, особено от името на моята политическа група, разбира се и от други. Ще се работи за подобряване на текст. Благодаря. И аз ви благодаря. От името на социалистите Марк Таравела. Е, е, благодаря ви, госпожо председател. Както стана ясно и е при първият ни разискване на темата, държа да, да поздравя докладчика Карлос Коело. На първо място структурирал отлично доклада си с пет ясни глави, с които се прави оценка на законодателната рамка, която се развива положително в 2014 година. Самата процедура за възлагане на обществената поръчка, която е основата на процеса, всички правни аспекти на процедурата, но и достъпа до пазара. Това разбира се са основните проблеми, с които се сблъскваме. И също така по повишаване на професионалната компетентност, както на предприятията, така и на обществените власти, защото справедливото възлагане на обществени поръчки е основният проблем. Има обаче един момент, който малко ме озадачи. Цитира се данни, съгласно които 14% от БВП на Европейския съюз се дължи на, обществен, на публичният сектор. Но когато господин Парния представи своята инициатива през декември 2011 година, цитира 19%, което доста ме озадачи и съжалявам, че комисарът Катайнен не трябваше да ни напусне толкова толкова бързо, защото понякога ме е, впечатлява е, тази прекомерна бюджетна догма, която се прилага. Знам, че трябва да има бюджетна дисциплина на 23 години. Вече съм кмет и от 23 години вече ви предлагаме в нашата община добре балансиран бюджет. Но а, смятам, че все пак а, трябва да се погледне малко и реалното положение в момента и трябва да отбележим също така, че местните власти отговарят 60% от инвестициите в Европейския съюз, но на практика а, допринасят само за 9% от а, държавните дългове, което показва, че действително има економически проблеми, т.е. местните власти не могат да инвестират както биха желали в полза на европейските граждани, т.е. въздействието от тази бюджетна дисциплина е прекомерно тежко за, обществен... за местните власти. Също така за 2006-2000 и 2017 година Данните, които се предоставят, показват, че процедурите за възлагане на обществени поръчки все още не са достатъчно прозрачни, особено по отношение на малките и средни предприятия. В доклада си господин Коело много ясно подчертава, че има подобряване на правилата, т.е. има един набор с а, правила е, и можете да си изберете дали да се възползвате от а, този набор или не. И някои обществени власти го правят. А, т.е. опитват се е, да изберат е, най-низката е, цена, т.е. економически най-изгодната оферта, но спазваща и редица други критерии, свързани с околната среда и социалните измерения. Например, ми се струва, че прекалено малко органи възложители взимат прави тези критерии към момента и за това ми се струва, че трябва да се допълни докладът, като се настоява от нуждата за обучения, за да се променят моделите на поведение. Да, също така се служава да подчертаем, че някои държави и членки е, бяха доста силно критикувани от Европейската комисия по, за начина по който възлага своите обществени поръчки, но преди всичко трябва да се ем, да бъдат обучени местните власти за това как би трябвало справедливо да възлагат обществените поръчки. На това ще трябва да се работи. Така че в качеството докладчик в сянка държа преди всичко да поздравя още веднъж господин Коелю. Много добре е от цялостният проблем, въпреки подобренията направени с директивата от 2016 година. Благодаря ви. Благодаря. Thank you very much, Madam Chair. Um... Госпожа Мобарик. Благодаря на докладчика, че е включил толкова много теми в проекто доклада. Благодаря му също за положителното му отношение към усилията на комисията да подобри пакета за обществени услуги. Проекто докладът казва, че трябва да се спазват крайните срокове, трябва да подкрепа, за да се спазят също. По някои проекти има големи изисквания към по, доставчиците. Тези договори често много трудно могат да бъдат изпълнени от едно МСП и за това МСП трудно могат да се конкурират с големите гиганти в сферата. Економите от мащаба в крайна сметка печелят. Това не се отнася обаче за економиката, която почива върху знанията. Нужни са равни условия, когато има конкуренция на идеи. Големите гиганти нямат монопол върху добрите идеи. Имат монопол обаче понякога при доставката на някои видове стоки. Има и различни ресурси. Различни ресурси у една малка фирма и у една огромна, гигант. В сферата на услугите екипите, които развиват и къде проекти, са малки, а могат да излязат с средно големи, средно мащабни проекти. Мисля, че това възпира и МСП. Те искат да бъдат предпазливи и за това не се насочват към нещо по-голямо. Тоест, Същото обяснява и защо се възлагат на големи фирми тези проекти. Журито няма да бъде обвинено, ако нещо се провали и знае, че голямата фирма винаги ще достави услугата. Освен това, разчитаме на големите консултантски фирми. Ако погледнем на скорошен опит, например в Обединеното кралство, виждате с разпадането на Кирилиан, че големите фирми не винаги означават сигурност и голямо качество. Ето това е и процеса на професионализация. Трябва да отворим публичната администрация към предложенията на МСП. Трябва предложенията да се съдят не само по бюджета им за маркетинг, а по същество какво се предлага. Малките и средни предприятия трябва да получат подпомагане, така, щото да се научат сами да си помагат. Знам, че говорим, че работим по по-голяма прозрачност, по упростяване на процесите, за да бъдат по-достъпни процесите за МСП. Но, нека да не подхождаме наивно. Големият бизнес вече плува свободно в тези процеси. За тях това е нещо като втора природа, докато за една малка фирма това ще бъде голям проблем, тъй като ще трябва да се учат в как да ползват процеса. Затова е нужна повече подкрепа, за да се разшири набор от фирми, които кандидатстват за обществени поръчки. Нужно обучение и за двете страни. Обществените поръчки могат да бъдат голям плюс за местната економика. Могат да се подобрят местните услуги посредством рентабилни възложени проекти, могат също така а, да се възползват и от това, че местните средства остават на местно ниво. Но идеите трябва да се превърнат в практика посредством предоставяне на помощ. Проекто докладът може да изпрати едно такова послание. Харесват ми някои от идеите, които посочих. Можем да допринесем към предложението на комисията за по-добри практики за обществени поръчки в цяла Европа. Благодаря. И аз ви благодаря за Алде, господин Селимович но от негово име ще говори Дита. Благодаря, госпожо председател. Колегата не може да присъства, но иска да благодари на господин Коелю за отличната работа по проекто доклада. Ясенко е съгласен с част от въпросите. Съжалява, че държавите членки толкова бавно изпълняват директивите от 14-та година, и не предприемат големи стъпки по отношение на електронните обществени поръчки. Нужни са указания, може би, за изпълнение на директивата от 14-та година. Колегата иска да подчертае, че тези указания трябва да бъдат адаптирани и да се използват от всички административни нива. Министерства, общини, агенции и така нататък. Достъпа до МСП трябва да бъде, на МСП, извинете, трябва да бъде подобрен, като държавите членки бъдат принудени да разделят големите обществени поръчки на по-малки лотове. Колегата иска много по-ясно да бъде казано това в текста на доклада. Има елементи, които отсъстват и Ясенко ще ги включи в своите изменения. Първо, той смята, че потенциала на обществените поръчки все още не е използван изцяло. Той трябва да бъде разгърнат, ако обществените органи изпълняват надлежно директивите от 14 година. След това приветства факта, че Европейската комисия ще излезе с указание за тълкуване на социалните цели, целите свързани с екологизация и така нататък. Иска да припомни също така, че трябва да се спазват основите принципи на законодателството на Съюза. Да има равно третиране, например, и то по начин, който да не дискриминира, пряко или непряко, срещу економически оператори от други държави членки. Колегата гледа скептично към параграфа, свързан с централизираните органи за закупуване. Така твърди той ще се стигне до концентриране на пазара, ще се намали достъпа на МСП в, към този пазар, достъпа до този пазар, извинете. Колегата ще излезе с конкретни изменения. Той благодари на докладчика за усилената работа и очаква да обсъжда тези теми с колегите. Благодаря. Then, uh... Благодаря ви. Би трябвало от името на Обединената левица да се изкаже Денис Дейонг, но той не е тук. Ще го замести колега. Извинявам се от името на господин Шолтес. Днес той не може да участва в заседанието ни, тъй като има ангажименти в избирателния си район. Ще се изкажа от негово име. Той благодари на докладчика за добрия балансиран доклад по темата. Господин Шолтес смята, че Прозрачното, ефикасно, модерно възлагане на обществени поръчки е добър инструмент за борба срещу корупцията, допринася също и за рационалното и устойчиво изразходване на публичните средства. За това новото поколение директиви от 2014 година е и рамка за използването на социални и екологични критерии, както и за повече гъвкавост по процедурите. Държавите членки в рамките на търговете трябва да гарантират по-добро съотношение качество-цена, да допринесат за ефикасното и прозрачно изразходване на публичните средства. Това е особено важно с оглед на борбата срещу корупцията, тъй като според Европейската комисия корупцията при търговете струва на държавите членки по 2 милиарда годишно. Господин Шолтес би искал също да изтъкне и значимостта на трансграничното възлагане. Проучванията на комисията показват, че то е нараснало от 23 до 23% между 2009 и 2014 година. Но има още какво да се направи, например, чрез предоставянето на повече информация на докладчиците. Улесненият достъп на МСП до публичните поръчки е изключително важен, най-вече когато има трансграничен елемент. Господин Шолте се спира и върху проблема на с цифровизацията на обществените поръчки. Този процес тече с много бавни темпове. За жалост, повечето държави членки все още не се възползват от новите технологии, за да упростят и ускорят процедурите. В заключение, според господин Шолтес, възлагането трябва да е екологосъобразно, да почива на отговорност, на чувство за отговорност, както и да е лесно достъпно. От името на Комитета на регионите имате думата. Благодаря. Приветствам докладчика. Напълно сме съгласни с приоритетите, които е очертал в текста, като например цифровизацията, професионализирането на възложителите, стратегическо възлагане на обществени поръчки, централизирано възлагане, както и механизъм за предварителна оценка. Това са и нашите приоритети. Комитетът на регионите приветства факта, че комисията не е излязла с ново законодателно предложение в тази област. Директивите от 2014 година бяха транспонирани съвсем наскоро през изминалите години. Поради това стопанските субекти продължават да приспособяват дейността си към тях. Тече процес на обучение и консултиране. Убедени сме, че към момента комисията трябва да се съсредоточи върху прилагането на тези директиви. Дори при наличието на общоевропейска нормативна уредба, държавите членки разполагат с известна гъвкавост, с право на осмотрение при транспонирането на тази нормативна уредба в националните си системи. Така, например, може да се ограничи достъпът на МСП до възлагането на обществени поръчки, може да се възпрепятства и трансграничното възлагане. Анализът на европейското полугодие показва, че възлагането на обществени поръчки е пречка пред трансграничните инвестиции. Ние проучихме пречките пред инвестициите на местно и регионално равнище. Установихме, че възлагането на обществени поръчки е една значителна пречка пред инвестициите в градовете и регионите, най-вече поради липсата на ефикасност в нормативната уредба, както и поради липсата на сигурност по отношение на процедурите. Изискваме от комисията в рамките на 3 години след транспонирането да направи задълбочен анализ на това как са транспонирани общо европейските правила в националното законодателство и как се прилагат. Тази оценка на комисията трябва да наблегне върху местното и регионалното равнище. Трябва да се проучи какъв е делът на поднационалните органи във възлагането на обществените поръчки. Трябва да се проучи също така доколко новите правила са улеснили достъпа на МСП до търговете. По въпроса за стратегическото възлагане на обществени поръчки, Комитетът на регионите е готов да си взаимодейства с парламента в това отношение. Стратегическото възлагане на обществени поръчки, така както е предвидено по директивите, допълнително осложнява процедурите. Възложителите би трябвало да бъдат дообучени в това отношение, за да няма несигурност във връзка с законосъобразността на добавянето на допълнителни критерии екологични или социални такива, например. Усилията на комисията в областта на обществените поръчки трябва да са обект на внимателна оценка. Намесата на комисията трябва да е обект на подобна внимателна оценка. Екологосъобразните социалните новаторските критерии, предвидени по законодателството от 2014 година, следва да се прилагат в зависимост от осмотрението на отделните публични органи, както и в зависимост от отделните случаи, от особеностите по места. Освен това, правото на публичните органи да предоставят и организират услуги пряко на вътрешно ниво, така както е закрепено в директивите от 2014, също трябва да се съблюдава. Възлагането на обществени поръчки в този смисъл е само една от възможностите за предоставяне на обществени услуги. Не бива да се увеличават административните разходи за възложителите и изпълнителите. Освен това има възможност и за атакуване пред съд, поради което се увеличи броят на съдебните спорове по силата на директивата за съдебна защита. Това показва, че трябва да се предприемат общо европейски инициативи, за да не злоупотребяват оферентите с правата, които им се предоставят по тази директива. Комисията също така има намерение да се установи по-широко партньорство в рамките на доброволен диалог за възлагането на обществени поръчки. Това би била една добра инициатива в рамките на европейското полугодие. Партньорите по този диалог трябва да са готови да поемат доброволни ангажименти, но едновременно с това тези партньори трябва да са и легитимни. Трябва също така да не забравяме, че по директивите от 2014 година всеки един орган на местно управление може по свое усмотрение да реши как да прилага критериите за екологосъобразност и социалните критерии, в зависимост от отделния случай. Органите на местно самоуправление трябва да участват в партньорството, което упоменах. Още от самото начало трябва да е ясно за всички участващи органи как и в каква степен предоставянето на европейски средства след 2020 година ще бъде обвързано с структурните реформи като условие. Освен това, Следва също така да се запитаме и дали доброволното партньорство ще бъде обвързано с такива условия. Благодаря на докладчик. Okay, thank you very much. Uh, then for the European Commission, um, we have uh, Mrs. Uh... От името на Европейската комисия, госпожа Рогалска. Thank you very much. Uh... Благодаря. Европейската комисия благодари на Европейския парламент и по-конкретно на докладчика ви господин Коелю за доклада и съдържащата се в него много положителна оценка на пакета от, на комисията от месец октомври. Става дума не за законодателно предложение, а за политически текст, в който се прави анализ на онези разпоредби на директивите от 2014 година, които са с незадължителен характер, но са много важни от гледна точка на комисията. Комисията обръща внимание на потенциала, който може да проистече от ефективното прилагане на тези разпоредби с оглед на други области на политика, като конкурентоспособността, прехода към и прехода към нисковъглеродна и ефективно използваща ресурсите економика. Обръщаме внимание и на ред въпроси, които засегнахте и вие, като например професионализацията. Съобщението на комисията поставя акцента върху прилагането, затова и призоваваме към партньорство в по-широк контекст в рамките на прилагането. За да има такова партньорство, Участващите в него трябва да са добре информирани, да разполагат с правилните инструменти. Трябва също така на политическо ниво да има необходимата информираност, за да може политическото ниво да работи ръка за ръка с възложителите. Във връзка с това в пакета сме разработили и насоки за мерките, инструментите, които възнамеряваме да разработим. Работим много активно в момента по тези насоки и надяваме се да ги приключим до лятото. Провеждаме също така и обществени достъп, допитвания за обхвата на социалните критерии по възлагането на обществени поръчки. Работим активно за разработването на добри насоки и тук. В пакета също така призоваваме и за стратегическо възлагане на обществени поръчки. Един от елементите на такова стратегическо възлагане е по-широкото използване на критерии различни от най-низката цена. Става дума за критерии свързани с екологосъобразността, новаторството и социалното измерение. Следва също така да се постави акцента и върху МСП, както и върху отрасли, които са многообещаващи във връзка с прилагането на тези критерии. Ще се съсредоточим също така и върху оценката на разходите за целия жизнен цикъл и по-точно върху разработването на методи за това. Това ще е един дълъг и сложен процес. Обедени сме, че Достъпът на МСП до възлагането на обществени поръчки се свежда не само до професионализирането на възложителите, трябва също така възложителите да работят за повече осведоменост на доставчиците. Трябва да се работи с доставчиците. В някои държави членки вече има добре установени практики в това отношение. В бъдеще за това ще наблегнем на обмена на челен опит, ще създадем електронна база данни, в която ще се съдържат не само примери за челен опит, този регистр ще бъде достъпен на доставчиците още на етапа преди, на възложителите, извинете, още на етапа преди възлагането. Господин Коейо с право каза, че статистиката не е окоръжаваща. През изминалите години се увеличи, например, броят на търговете с един оферент. А що се отнася до дела, който се пада на обществените поръчки в, в БВП, към момента сме изчислили стойност от 14%, поради промени в методите за изчисляване. Ще се върна сега на малките и средни предприятия. Важен е въпросът за достъпа им до възлагането на обществени поръчки. Ще трябва във връзка с това да си взаимодействаме с органите за централно възлагане – трябва да развенчаем мита за противопоставяне между централизираното възлагане и възлагането на МСП. Има примери по места, които показват, че може да се централизира възлагането, да има един възложител, но че може да има и верига от подизпълнители. Ще обсъдим въпроса с българското председателство. Работим също така и по въпроса за по-активното участие на социалните предприемачи в търговете. Разглеждаме въпроса за тяхното по-широко участие, както и за система за съдебна защита, разходите по която да не представляват пречка. В някои държави членки потенциалните изпълнители не участват в търгове именно поради това. В крайна сметка трябва да настъпи промяна в нагласите, много се радваме, че и парламентът е на това мнение. С удоволствие ще работим заедно с вас в бъдеще, за да настъпи именно промяна в нагласите. Благодаря. Накрая, за заключение, има думата докладчика господин Коель. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите, благодаря на представителя на Комитета на регионите. Благодаря и на Европейската комисия за съобщението им. Днешните разисквания показаха, че сме постигнали много широко съгласие за това колко са важни обществените поръчки с оглед на заетостта, на развитието на малките и средни предприятия, на борбата за повече прозрачност. Надявам се, че С компромисните изменения, които ще предложим, ще очертаем силна обща позиция на нашата комисия. Нека ви припомня, че крайният срок за внасяне на измененията е 27 март. Господин Дърбела зададе един въпрос, на който отчасти отговори Европейската комисия. Но преди да отговоря на въпроса му, държа само да отбележа, че за мен е удоволствие, че господин Тарапела, докладчика в Сянка от групата на социалистите, той има забележителен, но богат опит в тази област и съм убеден, че ще можем да се възползваме от неговите познания по това досие. Очаквам с търпение измененията, които убеден съм ще изготви по този проект доклад заедно с останалите колеги. Смятам, че можем да, да подобрим доклада с приноса на всички ни. Споделям становището на господин Тарабела, че трябва да има бюджетна дисциплина. Европейската комисия вече спомена промяната на статистическите критерии, които участие може да обясни тази разминаване в предоставените статистически данни а има и промяна в равнището на инвестиции от страна на държавите членки периода преди и след кризата. Това също отчасти дава отговор на зададеният въпрос, както и фактът, че някои държави членки продължават да са обект на бюджетни ограничения. Става дума най-вече за държави членки на еврозоната тези мерки също участи обясняват тази, това разминаване в данните, но съм убеден също така, че господин Парадел, споменавам, споделя моето мнение, че цитираните статистически данни също не са най-важният елемент на този доклад. Те, са, те имат а, е, за цел само да онагледят това, което се опитваме да подчертаем, а именно опитва се да онагледят финансовият а, е, аспект на този проблем. И когато говорим за проблем на европейско равнище, говорим действително за много голям а, е, количество инвестиции, Всъщност това е целта на цитираните данни, да покажем колко са важни тези инвестиции, а не точно какъв е размерът на инвестициите и дали има разминаване между данните, цитирани от господин Барния през 2011 година и данните, които ни предоставя комисията сега. Други коментари няма, госпожо председател. Много ви благодаря. Uh, благодаря ви. Крайният срок за внасяне на изменения е 27 март, 12 часа на обяд. Мисля, че това е и дния вторник. Ще разгледаме измененията по време на заседанието си през април. Благодаря на всички. Можем да приключим по тази точка от дневния ред. Преминаваме към следващата разглеждане на проекто доклада за разликите в качеството на продуктите на единния пазар. Докладчик е госпожа Сенхалова. Давам ви думата. Благодаря ви, госпожо председател. Ще използвам родния си език, а именно чешки. Важена пани председкиня, важена. Много ви благодаря, госпожо председател за това, че ми дадохте думата. Дами и господа, евентуалните разлики в състава на продукти, които се продават в рамките на вътрешният пазар с еднакви или силно подобни опаковки, избър път беше упоменато от Асоциацията за защита на потребителите в Словакия. През 2013 година Европейската комисия, парламента извинете, прие резолюция, която позе Европейската комисия да сложи край на тази практики за целта да направи проучване на европейско равнище и да направи проучване и оценка на настоящото законодателство. Тоест, от 5 години насам се занимаваме с този проблем, а времено проблемът с тъй нареченото двойно качество на продуктите се превърна в един от най-широко обсъжданите проблеми за нашите граждани. Спомена беше проблема дори и от господин Жан-Клод Юнкер в речта му за състоянието на Съюз. Съюза. Междувременно бяха зададени редица въпроси за това какво точно представлява двойното качество. Бих искал да се спра на няколко проучвания в различни държави членки, които доказват, че съществуват разлики между продукти, които се продават с една и съща опаковка и една и съща търговска марка. И тук не говорим само за адхок изпитвания, но за изпитвания, извършени в сертифицирани лаборатории в а, университети, и то много реномирани университети. аз самата дори взех участие в част от тези изпитвания. между другото не говорим само за хранителни продукти, въпреки че разполагаме с най-голям брой данни за хранителни стоки. Продуктите вече са наясно, че в една и съща консерва с месо в една държава членка ще има чисто свинско месо, а в друга държава членка ще се съдържа месо с много по-низко качество. Същото зависи и за качеството на кафето или състава на киселото мляко. Посетите, разбира се, се оправдават с разлики в вкусовите или ценови предпочитания, но аз пък държа да подчертая, че двойното качество не, не засяга всички категории продукти. Миналата година Европейската комисия започна да обръща малко повече внимание на този феномен и започна да обмисля възможността да се прилага обща методология за изпитвания и дори намери нужното финансиране за по-широко мащабно събиране на данни. И аз приветствам тези инициатива, тъй като двойното качество е пряко свързано с функционирането на единият пазар. Ето защо имаме нужда от събиране на данни на европейско равнище и от един подход. Споменавам обаче и някои от ограниченията, с които неизбежно, рано или късно, ще трябва да се заемат регулаторните органи или надзорните органи. Опасявам се, че липсата на действие може да доведе допълнително разпокъсване на единият пазар. Една държава членка вече обяви, че възнамерява да приеме национално законодателство относно двойното качество. Не искаме да се стига до там. Ето защо държа да отбележа, че по никакъв начин нямам намерение да разпореждам на потребителите какви съставки трябва, мог, трябва и могат да използват при производство на своите продукти. Но настоявам, че потребителите би следвало да бъдат надежно осведомени за факта, че продукти с едно и също име и опаковка могат да имат различен състав, тъй като потребителите възприемат единният пазар като пазар, в рамките на който продуктите са достъпни навсякъде. Затова и въобще не би им хрумнало, че може състава на тези продукти да е различен. Разбира се, потребителят Извинете, производителят може да иска да пригоди даден продукт към вкусовите предпочитания дадена държава членка, но това трябва да бъде надлежно съобщено, защото честно, ако потребителите смятат, че продукт е същия, но той всъщност не е същия, това води до заблуда на потребителите. Европейската комисия обяви, че възнамерява да преразгледа директивата за защита на потребителите и цялото законодателство за защита на потребителите. смятам, че това е добра възможност да се преразгледа директивата за нелоялните търговски практики. Комисарът Юрова заяви, че може да се разшири списъкът с нелоялните търговски практики, което според мен е добра инициатива. Не съм уточнила в доклада си как точно трябва да се промени този списък, но съм готова да обсъдя тази възможност. Разбира се, не искаме да намаляваме предлагането на пазара, но надзорните органи трябва да разполагат с ефикасни инструменти за за намеса в конкретни случаи, когато е установе на подвеждане на потребителите. Благодаря ви и с търпение очаквам приносът и сътрудничеството ви по това досия. Благодаря ви. Thank you very much. And then for the EPP we have... Много ви благодаря. От името на НБ думата има господин Стефанек. Благодаря ви също. Ще се изкажа народния си език а именно словашки. Най-напред държа да благодаря на колегата Олга Сенхалова за инициативата, която е предприе. Тя всъщност работи много активно в тази област вече от много време насам. Въпросът за двойното качество на продуктите много вълнува гражданите в редица държави членки и все повече и повече се превръща и в политически въпрос гражданите остават впечатлението, че е, този проблем не се разглежда точно внимателно, което ги оставя впечатлението, че са втора категория граждани. Ето защо ние трябва да гарантираме равнопоставеност е, в рамките на единия пазар. Държа да подчертая три важни е, елемента. На първо място трябва да се предоставя на потребителите адекватна информация, за да могат те да осъществят информиран избор. Не искаме хармонизиране на продуктите в рамките на единият пазар, но е важно потребителите да получават правилната информация, за да могат да преценят и да решат дали да закупят съответният продукт или не. Държа да подчертая отново, че основната цел е да предоставим надежна информация на потребителите. Второто важно измерение е действията, които ще предприеме Европейската комисия и приветствам обявените действия. В частност, чрез създаването на съвместен център за изпитвания. Резултатите на този изследователски център може да изиграят много важна роля в взимането на решения от законодателите. Проблемът е, че не разполагаме все още с надежда методология, която доведе и до появата на този проблем в редица държави членки. възоснова на е, следващите действия, които ще подкрепим Европейската комисия след приемането на нашия доклад, се надявам, че ще постигнем значителен напредък. На трето място държа да подчертая предложението, направено от е, докладчика ни, в частност е, по отношение на нелоялните практики, свързани с двойното качество на продуктите нашата парламентарна комисия е се ангажирала и се взела сериозно с този проблем, защото двойното качество действително е резултат от нелоялни търговски практики и това е проблем, с който трябва да се справим. И не на последно място, организациите на потребителите също трябва да изиграят своята роля. Те би следвало да са платформата, към която да се обръщат потребителите в търсене на подкрепа. За гражданите е важно да запазят доверието си в единният пазар. След това и ние би следвало да сложим край на съществуващите практики за двойно качество на продуктите, които все още са на лице единния пазар. Очаквам с търпение сътрудничеството ни с докладчика и останалите колеги. Докладът наистина е много важен и съм убеден, че можем значително да подобрим положението и да повишим доверието на нашите съграждани в тази област. Благодаря ви. Thank you very much. Uh, and then for the EC. Благодаря ви. От името на ЕКРЕ докладчик Осен Фокусин Сулик, който обаче не може да присъства днес, и ме помоли да прочета неговото изказване. Господин Сулик най-напред би искал да се извини за отсъствието си, разбира се. Най-напред той държи да благодари на докладчика за изчерпателният интересен доклад, посветен на явлението двойно качество на продуктите. Подчертава, че съгласен с точка Д, а именно фактът, че има силно разминаване в прилагането на директивата за нелоялните търговски практики в различните държави членки. Но не е напълно съгласен с методът за разрешаване на проблема, който предлага докладчика. Създаването на тъй нареченият черен списък в приложение първо на директивата няма да сложи край на съществуването на практиката двойно качество на стоките. А освен това определя изготвянето на черният списък в оставката на държавите членки. Според него основният проблем е в прилагането на вече съществуващото законодателство. Именно тук може да се постигне сериозен напредък. Той би искал да даде за пример Словакия, страна, която който е, ръководи дебатата в Европейския съюз в това отношение. Но Словакия няма и определен държавен орган, който отговаря за прилагане на директивата за нелоялни търговски партнери в областта на хранителните стоки, т.е. орган, към който могат да се обърнат потребителите. Европейската комисия вече подпомага държавите членки в прилагането на съществуващото законодателство, разработени за ръководни насоки и с възможности за обмен на най-добри практики. Не може напълно да се съгласи с точка първа, т.е. наличието на изпитвания, които показват разлика в състава, тъй като в точка първа се споменава, че методологията в тези изпитвания се разминава. Също така в точка четвърта се насърчава създаването на обща методика за изпитване и гарантиране на надлежни е, резултати. Разработване на подобна методология от съществено значение, ако възоснова на резултатите от, тези изпитвания ще застигна да промяна в европейското законодателство. Държавите членки, които най-много настояват е, за е, приемане на действия в тази област, би трябвало най-напред да се получат от опита в други държави членки, които се справят успешно с преодоляване на регулираните търговски практики, преди да се стигне до промяна в европейското законодателство. Има също така и практики, свързани с а, предлагане на различен а, набор от продукти от една и съща марка на различните пазари, което няма нищо общо с двойно качество. Двойното качество е проблем, в при който един и същи продукт или продукт с една и също, едно и също име и упаковка представлява различен състав, което е нещо различно от а, сходни продукти от една и съща марка, които обаче не са един и същи продукти и се предоставят на различни пазари е, препратка към член 13 от директивата за нелони търговски практики в случаите, когато разликите не са съществени, за да могат да повлияят на избора на потребителя, не би трябвало да бъдат санкционирани. Двойните качества може често да се обясни с разликите в вкусовете или ценовите възможности на потребителите, но едновременно с това е съгласен с, това, с съдържанието на точка 23, именно фактът, че по-надежни изпитвания на хранителните стоки може да повърши доверието на гражданите в единия пазар. Благодаря името на Ауди, думата има госпожа Дита Шарензова. Благодаря ви. Аз най-напред държа да благодаря на Олга Сахалова за работата, която върши под в, тази област като цяло и не само по конкретния доклад. Нееднократно вече сме споменали тук в нашата комисия, че темата действително е важна за някои държави членки. Но аз ще да, да подчертая, че този проблем не засяга само някои държави членки. Това е проблем, който засяга функционирането на единния пазар. в доклада се споменава, че редица проучвания сочат наличието на проблем и най-вече проблем с качеството на някои хранителни продукти в редица държави членки от източна Европа, в Чехия, Словакия, но и в Унгария, Полша, Румъния, България, вероятно и в други в рамките на единният е, Европейски съюз с единен пазар не би следвало да съществуват подобни проблеми. Очевидно е, че има подвеждащи практики от страна на някои предприятия. В противен случай как може да обясните защо е, се продават е, продукти с различен състав, а, с едно и също име и една и съща опаковка. Потребителите с пълно право очакват а, да имат достъп до продукти с еднакво качество навсякъде в Европейския съюз. Не напред държа да, да приветствам усилията на комисара Юрова и планът и за подпрямане на конкретни мерки, които ни представи миналата година. Надявам се този план да бъде приложен на практика възможно най-бързо. Смятам, че най-напред трябва да използваме съществуващото законодателство, вместо да създаваме ново такова Знаете, че самият процес на създаване на ново законодателство е много дълъг. Също така би следвало да окажем натиск върху производителите, продавачите на едро и на дребно, както и на надзорните органи държавите членки. Нуждаем се от по-добри условия за функционирането на тези органи и също така да ги насърчим да подобрят трансграничното си сътрудничество, тъй като обменът на информация в това отношение е много важен. Без обмен на информация, най-добри практики и без разработване на единна методология за изпитване ние много трудно може да разрешим този проблем на практика. Надявам се цялата система да заработи в рамките на няколко месеца. Надявам се също така и аз скоро да видим конкретни резултати и да стане свидетели на полагане на реални усилия не само от страна на кредитните органи, но и от страна на потребителите и от за страна на веригите за, от супермаркети и други продавачи на дребно. Поставяне под въпрос авторитетът на целият единен пазар. Не е важно кой точно е виновен, дали са производителите, продавачите на едро или на дребно, на надзорните органи или потребителските организации. Това не е толкова важно и смятам, че е крайно време да сложим край на дебатът има ли проблем или не, а да се стручим върху преодоляването на този проблем. Нека да намерим някакво решение. Нека заедно да се опитаме да намерим начин да преодолеем тези нелоялни търговски практики, включително и с помощта на приложението, което очакваме от Европейската комисия през следните няколко месеца. Време е да предприемем мерки и то възможно най-бързо. Предприятията са готови да покажат малко повече добра воля и да предприемат проактивни действия. Това очакват от нас потребителите и гражданите в момента. Благодаря ви. Господин Масталк, не е тук. Юлия Реда ще замести господин Шолтес, окачка в сянка на зелените. Благодаря ви, госпожо председател. Отново се извинявам от името на господин Шолтес, тъй като днес е принуден да е в Словения. Да благодаря и на госпожа Сенхолов за доклада, който изготви относно двойното качество на продуктите в в единият пазар. Докладът е добре изготвен и обхваща всички важни измерения на явлението двойно качество на продуктите в единият пазар. Съгласи сме, че позитивите би трябвало да предоставят на потребителите надежна информация, за да са наясно те какво точно купуват и да имат възможност да вземат решение дали да закупят продукта или не въз основа на надежна и обективна информация. Прозрачността е от ключово значение. Освен това, потребителите не бива да бъдат обект на подвеждаща реклама или други форми на нелоялна търговска практика. Трябва да сме наясно, че, храни, че търговията в областта на хранителните продукти имат разгранично измерение, затова би следвало да сме особено бдителни, за да гарантираме истинска равнопоставеност в рамките на единия пазар и адекватна на рамка защита на потребителите. Също така в доклада става ясно, че проблемът с двойното качество на продуктите не засяга само хранителните стоки, но и други продукти, като например козметични и почистващи препарати. Европейската комисия се зае с разрешаване на проблема на двойното качество на продукта в единият пазар и зато би трябвало да се създаде един орган, който отговаря за изпитванията на качеството на продуктите в целия Европейски съюз. Съгласен също така предложението да се промени приложение първо на директивата за нелоялните търговски практики с добавяне на нов елемент в списъка с недопустимите нелоялните практики. Господин Шолтев се очаква с нетърпение и сътрудничеството с докладчика по това досие. Благодаря ви, госпожа Босан има думата. Zahvaljujem, gospođo predsjednice. E, prije svega željela bih se zahvaliti e, kolegici Olgi Сехналове. На първо място искам да благодаря на колегата Сеналова, която е докладчик. Искам да ви я поздравя за отличната работа. Напълно подкрепям доклада. Аз съм в комисията МВИ отговарям за ексклюзивната компетентност, що се отнася до хранителните стоки. Този проблем обаче не е свързан единствено и само с храните. Напротив, е, мнозина показват, че има разлики при хранителните препарати, хигиенните, дори автомобилите. Потребителите са много чувствителни, разбира се, към хранителните стоки ако някой се храни с по качествен продукт, това може да окаже отрицателно въздействие върху здравето в дългосрочен план. От години се занимавам с тази тема в Харватия. Там са забелязани огромни разлики. Например, ХИП, производител на храни за децата, рекламите им казват, че използват органични продукти за изготвянето на, приготвянето на такива храни за деца. Но обаче продуктите, които се продават на тази фирма в Харватия, са с по-низко качество от тези, които се продават в Германия. Цените обаче са същите, дори по-високи от тези в Германия. Качеството, както казах, е по-низко. Напълно съм съгласна, че при закупуване потребителят не може да знае, че всъщност закупува продукт, който е различен, тъй като не знае как да го сравни. А рекламите са същите. Рекламите, които излизат в Западна Европа, се пускат и при нас. Опаковката е същата, името е същото, етикетите са същите, т.е. не може да направи сравнение потребителя с продукти, които, да речем, би купил в други държави членки. Ето това показва факта, че всъщност това са нелоялни търговски практики. Съществуващите нормативна база не е достатъчна, за да се реши проблема. Някои потребители, които участваха в нашите проверки до момента, всъщност ще се коригирам, някои производители, които участваха, се отказаха от такъв тип практика, но това не е достатъчно не е достатъчно да се използва доброволния подход. Много други производители може да не променят своя подход, например. Аз подкрепям такъв тип действия, но не можем да бъдем удовлетворени. Не можем да бъдем удовлетворени, точно поради тази причина трябва да въведем нови изменения в законодателството както вече казаха и много колеги преди мен. Аз лично съм на мнение, че на единния пазар в Европа не може да има граждани от първа и втора класа. Благодаря. Дякую пекне, пани председател. Думата на господин Поспишил. Все така се поите ето дебатя. Благодаря. Госпожо председател, и аз искам да участвам в дебата. Благодаря на колегата Сеналова, която отдавна се занимава с тази тематика. Тя е експерт по темата. Чудесно е, че обсъждаме тази тема. Тя има и политически привкус. В Централна Европа това е много деликатна тема ако има двойно качество на хранителни продукти, не говорим само за това, че се нарушават права на потребителите, а и чисто на психично ниво някои граждани ще се почувстват граждани от втора класа на Съюза. Ние сме нови държави членки, присъединихме се след присъединяването, след разпадането на комунизма и ще си кажат гражданите, ние явно сме граждани втора ръка. Защитата на потребителите е много важна. Двойното качество води до разочарование По обществеността. Разочарование и от Европейския съюз. Така че решението трябва да е политическо. Благодаря на колегата, който се занимава с темата. Антиевропейските партии стават все по-силни в Европа и мисля, че това може да допринесе за подкрепата за такива партии. Докладът иначе е много добре разписан. Напълно съм съгласен с първата част, която предлага анализ на проблема и се описват продуктите. Втората част са препоръките и действията. В тази втора част имам някои изменения, които според ще изяснят нещата. Нямам нищо против препоръките, които са написани тук, но имам предложение, както казах, за поясняване на текста в определени моменти. Дебата за нивото, на което трябва да се регламентира този проблем, за него мога да кажа, че съм съгласен с онези, които искат да се направи изменение на директива, приложение на едно, на директивата за нелоялните търговски практики. Могат да се включат обаче и други теми. Докладчикът в втората част говори за европейски решения, които да бъдат пряко приложими. Т.е. пряко приложими мерки. Трябва ясно обаче да кажем дали ще направим промяна на регламент или не. Аз не съм напълно съгласен с това, защото ако ще е законодателен акт, е предпочитам той да е директива, а не регламент. Директивите дават участие на държавите членки, така те биват въвлечени и поне се създава впечатление, че става дума за защита на потребителите, а не да се нареждат определени изисквания а, на производителите. Второто ми предложение е свързано с трансграничния аспект на този проблем. Трябва да се засили трансграничното сътрудничество и да се включат повече предложения в този смисъл. Съответните органи в държавите членки сами по себе си не могат да се справят с продукти двойно качество. Затова държа този елемент да бъде подсилен. Това бяха моите изменения. Благодаря на докладчика отново за систематичната работа, която засяга много важна тема от деликатен характер. Аз съм гост, госпожо председател, тъй като съм член на парламентарната комисия по околна среда и минавам на унгарски. Először is благодаря на госпожа Сенхалова за доклада и благодаря на всички участвали в работата по него. Нека изтъкна, че проблемът засяга не само Централна и Източна Европа. Става дума за общо европейски проблем. Вече от години работя по него, от гледна точка на опазването на околната среда. С нас се свързаха лобисти, представители на хранително-вкусовата промишленост. Те също активно бяха работили по темата, казаха, че позицията ни е безумна, че сме параноици, че е ясно, че в Централна и Източна Европа има по-специфични вкусови предпочитания. Заявиха също така, че искаме да премахнем многообразието на пазара, да го уеднаквим, но не са толкова прости нещата. В случая става дума за много активна лобистка дейност от една страна и за общоевропейски проблем от друга страна. Ако не се въведат общоевропейски методи за изпитване, никога няма да разрешим проблема, тъй като лобистите няма да спрат да се месят. Всички сме наясно с това. Едни и същи са опаковките трябва да има също така едно и също съдържание. Колеги говориха не само за хранителните продукти, а и за миални и перилни препарати. Засегнати са и много други продукти. Разликите в съдържанието водят не само до разлики в цените, но и до разлики в качеството. Възникват освен това и въпроси във връзка с безопасността на храните. Тук мога да дам за пример бебешките храни. Както вече каза колегата от Харватия, някои производители са осъзнали проблема, не търсят вече вратички. Добре е, че някои са осъзнали проблема и доброволно предприемат действия. По образование съм историк и обичам да цитирам исторически факти. Още през 80-те години бяхме изправени пред подобен проблем. Попитайте колегите от Испания. Още през 80-те години в Европа имаше разлики в качеството на продуктите. Трябва да се въведат общи методи за изпитването им. Uh, благодаря следващия оратор. Uh, благодаря ви за тази дискусия. Ще го твор... говоря на латвийски. Uh, Много благодаря. Благодаря на госпожа Сеналова за добрия доклад. Той съдържа всичко, Колегите организираха днес много професионална дискусия. Винаги е възможно да се усъвършенства качеството на доклада. Закъснях малко заседанието, тъй като бях на заседание на бюджетната комисия, което тече в същия момент. Там а, се обсъждаше един въпрос, който бе пряко свързан с моята работа. Така че а, в началото на изказването си ще говоря за бюджетната комисия. По моя инициатива там планирахме пилотен проект тази година, свързан с методологията т.е. как да се установят разликите между отделните продукти в отделните страни. Знае, че Европейската комисия вече е започнала работа по този пилотен проект. Възможно е той да продължи и до година. Мисля, че това ще помогне и на националните органи, ще ни помогне да разрешим този проблем на транснационално ниво, т.е. между и сред различните държави членки както спомена и господин Поспешил. Бих искала да спомена а, ветеринарната служба в моята страна. Когато проверяват различни продукти, те са установили, че има разлики между определени продукти, но те не са значителни. Като ги попитахме какво означават значителни разлики, те не можаха да отговорят, тъй като няма определение за значителни разлики. Центъра за защита на правата на потребителите също още не е стигнало до този проблем, тъй като имат ограничено финансиране и това не бива да се забравя. Литва, например, положението според мен е доста по-добро. Институциите там работят по-ефикасно по този въпрос. Там опитали са се да привлекат вниманието към този проблем, който според мен е много важен, и се опитват вече да работят по предотвратяването му. Накратко искам и аз да се върна малко в историята. 2014 година, заедно с колегата Добровка Шуйца от Харватия, се опитахме да привлечем вниманието на колегите на този въпрос. Излязахме с писмена декларация. Тогава се позволяваха все още писмени декларации. Опитахме се да обърнем внимание на целия Европейски парламент към проблема – двойното качество на продуктите. Получихме оплаквания от е, наши избиратели, установихме, че има разлики, затова повдигнахме въпроса. И сега, както и тогава, източноевропейските държави, централно е, европейските държави говорят по въпроса, но ми се иска да получа подкрепа и от е, колегите от 15-те държави членки на Съюза, т.е. 15-те държави членки, които бяха в Съюза преди вълната от 2004 година на присъединяване. За сега подкрепата от така наречените стари държави членки е минимална. Бих искала това да се промени, тъй като това е политически въпрос. Дори и разликите между отделните продукти например, храна, козметика, перилни препарати. Та, дори да няма значителни разлики, аз смятам, че все пак това е вид дискриминация. И това дава много отрицателно впечатление на гражданите за Съюза. Европейската комисия участва в този процес. Господин Юнкер посочи през септември, че това положение е неприемливо. Същите етикети, същите продукти, същите дружества но в държавите, на различните държави членки различно качество. Това е напълно неприемливо. Приветствам факта, че се създаде Център за храни и, храните, и качество на храните към Европейската комисия. Наскоро започна работа този център. Той възнамерява да работи по свързване на информационните системи на държавите членки. Така ще се подобри сътрудничеството между тях в трансграничен план. Това е първата стъпка. Трябва да видим къде са различията, тъй като има много продукти на пазара. Трябва да видим кои дружества се възползват от това. Така че приветствам факта, че парламентът направи първа стъпка в тази посока. Силно се надявам да продължим по този начин и в бъдеще, така щото потребителите в източна и централна Европа да получават същото качество на продукти, каквито се получават в Западна Европа. Благодаря. Благодаря, давам думата на Европейската комисия. Thank you. Uh, and, um... Благодаря. Добър ден на всички. Благодаря на госпожа Сеналова, с която работим в тясно сътрудничество по този въпрос. Работим също и по трансграничното прилагане и изпълнение на законодателство за защита на потребителите. Това бе казано вече няколко пъти. И така, за доклада първо и след това показаното. Част от вас споменаха дейността на комисията, предприята през изминалата година. И споменаха също така изказването на председателя Юнкер. Председателят в а, речта си състоянието на Съюза заяви, че в един съюз между равни е неприемливо някои от гражданите да бъдат третирани като граждани втора ръка. Напълно сме съгласни. Съгласни сме също така, че много елементи бяха предоставени на вниманието на комисията, на държавите членки и така нататък, за да се покаже, че има такива практики на различно качество. Много е важно да се запази доверието към единния пазар на потребителите. Важно обаче и този пазар да е економически ефикасен за бизнеса. Затова Европейската комисия сега работи по отстраняване на ограничаващи или подвеждащи бизнес практики. Те са очевидни в този дебат. Нека да резюмирам какво сме направили до момента. На първо място Пърнахме се към форума за по-добро функциониране на хранителната верига да работи по въпроса и да започне да обсъжда темата с всички заинтересовани страни в хранително-вкусовата промишленост. Този форум даде мандат на комисията и по-специално на съвместния научно-изследователски център да разработи методология за изпитване. Работата започна миналата година. Включени са всички заинтересовани страни, от органите в държавите членки, хранителни лаборатории, промишлеността и асоциациите на потребителите. Идеята е да се разработи методология, която да бъде приета и да бъде научно обоснована. Така всички ще могат да я използват и да предоставят доказателства, които са научно обосновани и солидни. Надяваме се след няколко месеца т.е. до края на идния месец, методологията вече да е факт и тогава да започнат изпитванията в различни държави членки по координиран път. Не става дума само за нови държави членки, ако трябва да цитирам последното изказване, ще се включат и други държави членки от първите 15 членки на Съюза. Първите резултати от изпитванията трябва да излязат до края на настоящата годината. Не само това направихме като Европейска комисия, ние разгледахме и приложимото законодателство. Смятаме, че то трябва да бъде изпълнен, изпълнявано по-добре. Подвеждащите практики са забранени, това е записано в законодателството за храните, но те са забранени също така и от директивата за нелоялни и търговски практики. 2015 година излязахме с указания, които пряко споменаваха продукти, които имат различно качество на различните пазари. Имайки предвид тези указания, излязахме с още едни указания, нещо като записка предоставихме, в която посочихме как съществуващото законодателство трябва да се използва, за да се решават проблеми с различно качество на продуктите. С тази, това уведомление, тази записка, говорихме за храни най-вече, тъй като там като че най-много проблеми се докладват от гражданите, най-много изпитвания са правени. Работим с националните правоприлагащи органи в сферата на хранително-вкусовата промишленост, но и в сферата на защитата на потребителите. Направихме един семинар с тях, където обменихме познания и разработихме практики и умения. Освен това, направихме още нещо. Предложихме финансиране или съфинансиране на органите на отделните държави членки, така, щото те да разработят и развият своя капацитет в тази сфера. След няколко седмици мисля, че ще имаме яснота за това, кои държави членки са се възползвали от тази възможност. Освен всичко това, комисар Юрова реши да участва и започна диалог с търговски асоциации и множество дружества, особено дружества, които се засягат или са пряко засегнати от част от изпитванията. Тя оказа голям натиск върху тях, за да почнат те да осъзнават различните елементи в дебата, включително възприятията на потребителите, политическите аспекти. Искаше се от тях да разгледат практиките за различно предлагане на продукти с различно качество и да работят по въпроса. Това е проблем на вътрешния пазар и то е много важен проблем, за да си гарантираме доверието на потребителя към същия този пазар. Сега, що се отнася до доклада, който е пред нас? Mentioned... Своевременен е този доклад, Комисията ще излезе с нова сделка за потребителите. Ще излезем с нов пакет, където последваме прегледа на регулаторната пригодност на част от законодателството за храните и за потребителите, включително и директивата за нелоялни търговски практики. Излизаме и със съобщения, които показваме как възнамеряваме да гарантираме изпълнението на съществуващото законодателство. Обмисляме как по най-добър начин да решим проблема за различното качество. Един много важен въпрос за нас е максимална прозрачност и правна сигурност за бизнеса на първо място. Искаме също да направим така, че органите, които се занимават с изпълнение, всъщност могат да изпълняват това законодателство. Парламентът, комисията и съветът са длъжни да дадат отговор, който е съразмерен и който ще бъде ефективен. Започнахме да работим заедно по тази тема и ще продължим да го правим в контекста на тази нова сделка – Важно е да постигнем успех. Различното качество на продуктите е въпрос, който засяга възприятието на гражданите за вътрешния пазар. Няколко конкретни бележки по доклада. Първо, поставихме акцента върху храните, тъй като имаме най-много информация за хранителните продукти. Но директивата за нелоялните търговски практики, известието на комисията, както и указанията ни могат да бъдат приложени и към други продукти. В съвместния научно-изследователски център обмисляме работа и по други нехранителни продукти от следващата година нататък. Защо се води дискусии само за марковите продукти? Става дума в случая за продукти с сходни упаковки. Т.е. трябва да се вземат предвид всички различни елементи на упаковките. Трябва да се вземе предвид също така, че става дума Независимо от това, извинете, дали става дума за маркови продукти или продукти, които се предлагат само от конкретни супермаркети. Това бяха по-конкретните ми коментари. По въпроса за съвместния научно-изследователски център, надяваме се, че към края на тази година ще разполагаме с повече и по-солидни факти. Благодаря на всички ви за работата по този доклад. Мога да ви уверя, че наистина го вземаме предвид при работата си. Накрая думата има докладчицата госпожа Сенхалова. Е, е, Първо искам да благодаря на всички колеги за участието им в дискусията. С удоволствие ще се запознаем с измененията ви. Обедена съм, че ще изготвим добър текст, който ще допринесе и за напредъка в работата ни по тази тема. Напълно съм съгласна с всички онези, според които в случая става дума за доверието към единния пазар на Европейския съюз. За това и трябва да намерим решение. Председателката благодаря. Какъв е графикът? Крайният срок за внасяне на изменения е 17 април, 12 часа на обяд. Благодаря ви. Преминаваме към последната точка от дневния си ред за днес. разглеждане на проекто доклад за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз докладчица от наше име Ана Мария Кораца Билт. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие да представя проекто доклада си за свободното движение на нелични данни в Съюза. Много е важно да се работи по тази тема, за да се установи сигурен и достъпен за всички интернет, както и за да се гарантира равнопоставеност за дружествата чрез премахването на пречки и граници, така че те да могат да работят в световен мащаб. Настоящият регламент ще установи пета свобода в рамките на единния пазар, а именно свободното движение на нелични данни. Това свободно движение има огромен потенциал от гледна точка на вътрешния пазар, то може да доведе до повече ефикасност на веригите на снабдяване, може да ни даде възможност да се възползваме от ключови технологии, като големите информационни масиви или изкуствения интелект. Ще насърчи също така и развитието на технологиите и новаторството. Локализирането на данните намалява конкурентоспособността, увеличавайки разходите за съхранение с до 120%. Премахването на това изискване ще доведе до приръст на БВП в размер до 8 милиарда годишно. Този приръст е равносилен на приръста на БВП по двете неодавна сключени свободни търговски споразумения, взети заедно. Става дума за Япония и Южна Корея. Почти 10% увеличение се наблюдава от 2015 година на сам. Потенциалът е през 2020 година стоеността да достигне 106 милиарда. Настоящото предложение е от ключово значение с оглед увеличаването на потенциала за растеж. Нашата цел е да се гарантира колкото се може по-свободен поток на нелични данни. Три ползи ще проистекат от това предложение. Първо, по-лесно трансгранично придвижване на неличните данни, чрез премахване на изискванията за локализация и съхраняване. Освен това, на компетентните органи се предоставят правомощия за изискване на достъп до данни, съхранявани в други държави членки. Улесняват се също така и професионалните ползватели при пренасянето на данни от един доставчик на компютърни услуги към друг. Предложението ми се основава на факти, резултата от съвместната ни работа. Благодаря на комисията, на съвета и на докладчиците в Сянка. Вече проведохме заседание с тях. Ще се опитам максимално да включа и предложенията на колегите. Благодаря на секретарията, на правните съветници, на тематичния отдел, както и на заинтересованите страни, които допринесоха по много полезен начин с експертните си познания към това много специализирано досие. В доклада си се съсредоточавам върху пет ключови области. Изключението от гледна точка на обществената сигурност, достъпа на обществените органи, прехвърлянето на данни, прегледа и смесените групи от данни. Тези въпроси проистекоха от дискусиите ми с заинтересованите страни. По въпроса за обхват, свободното движение на данни трябва да отполза както за частните, така и за публичните субекти. Това не означава, че те биха били задължени да съхраняват данните си в друга държава, означава, че държавите членки не могат да го забранят, освен ако няма основания, свързани с обществената сигурност. Имаше известно объркване. Трябва изискванията да се прилагат към всички нива на управление – местно, регионално и национално – освен това, може да се налагат ограничения на всички тези нива на управление. По въпроса за изключението, свързано с обществената сигурност, тук се придържаме към закрепеното в учредителните договори, както и към съдебната практика. Залагам на тези два момента, за да разясня какво означава това изключение. Предлагаме обхватът му да се ограничи до случаи, когато има императивни съображения. Що се отнася до достъпа до данни за публичните органи? В името на справедливостта не бива никога това да се използва от дружествата, за да не предоставят информация на публичните органи. Затова и предлагам за публичните органи да бъде по-лесно да си осигурят достъп до данни извън съответната държава членка. В случай, че една държава членка е принудена да изиска помощ от друга държава членка, следва да се използват единните звена за контакт. Трябва да се предостави достъп до помещенията, където се съхраняват данните в другата държава членка. Смесените групи от данни. Нека сме наясно с това, колеги, че няма припокриване между общия регламент за защита на данните, който ще влезе в сила през месец май и регламента, по който работим сега. Тези два законодателни акта са различни, имат различен обхват, но заедно, надявам се, ще допринесат за създаването на общо европейско пространство на данни по въпроса за смесените групи от данни. Личните данни ще попаднат в приложното поле на общия регламент за защита на данните, а не личните в приложното поле на настоящия регламент. Когато обаче в подобни смесени групи от данни, личните и неличните данни са неразривно свързани, т.е. можем да установим кои са личните данни, но не можем да ги отделим или би било прекалено скъпо да ги отделим, а, именно до такива ситуации ще се стига все по-често според специалистите. То тогава, ако повечето данни са нелични, може да има и някои лични данни, които да се използват за административни цели. В случая дружествата ще спазват общия регламент за защита на данните. Те са инвестирали вече немалко, например в процес на консултации, за да осъзнаят до какво се свежда този акт и да го тълкуват правилно. От това обаче могат да проистекат много разходи и административни пречки, най-вече за МСП. това би било несъразмерно да ги принуждаваме да прилагат общия регламент за защита на данните към неличните данни в смесените групи от данни. Едновременно с това трябва да сме напълно наясно с това, че не може да се измени общия регламент за защита на данните не може да се промени неговия обхват. Не можем да ограничим обхвата му, нито пък да го разширим. Винаги, когато има лични данни в смесените групи от данни, към тях ще се прилага общия регламент за защита на данните. Предлагам настоящият регламент да се прилага към цялата група от данни, без да се засяга общият регламент за защита на данни. Надявам се, че съм била достатъчно ясна, тъй като редица колеги повдигнаха въпрос. Много е важно да има яснота и правна сигурност, но не можем да регламентираме бъдещето. Затова предлагам комисията да излезе с указания. Извлякохме си съответните полки от общия регламент за защита на данните. Заинтересованите страни тогава категорично настояваха да им бъдат дадени указания за тълкуването на този регламент. И най-накрая в последния момент бяха изготвени такива. Затова и настоявам за този регламент комисията да излезе с указания преди той да влезе в сила. Освен това, предлагам да се намали срокът за преглед, за да има възможност за приспособяване. Трябва да можем да се приспособим, когато знаем вече в каква посока ще поемат технологиите и какви иновации ще са на лице. За сега не можем да предвидим това. Защитата на личните данни няма да бъде засегната от този регламент. По общия регламент за защита на данните също по подразбиране се предвижда свободно движение на данни. По въпроса за пренасенето на данни. Свободното движение на данни предполага потребителите да могат да сменят доставчика. Съгласна съм с комисията за това, че участниците на пазара са най-добре квалифицирани, за да разработват правилата. Затова и трябва да им се даде възможност за изготвянето на кодекси за поведение. Това обаче не бива да се разглежда като карт-бланш за съответните отрасли. Трябва да се предвидят необходимите срокове и рамка. Затова изискваме от комисията не само да улеснява и насърчава процеса, но и да го наблюдава. По този процес трябва да има баланс, т.е. еднакво добре трябва да бъдат представени и потребителите. Всички заинтересовани страни изискаха повече време. Опитът ни с кодекси за поведение от миналото показва, че наистина е необходимо повече време. Затова и предлагам да се предвидят две години за кодекса за поведение. Освен това, съм смекчила и по предписателните изисквания. Според мен, съответните отрасли са по-компетентни от нас. Те могат по-добре да разработят кодекси за поведение. По въпроса за прегледа. Прегледът е важен, според мен, като инструмент за оценка. Комисията следва да излезе с доклад пред със законодателите. Ако трябва да се преработи текста, то със законодателите трябва да се заемат с това, възоснова на оценка на настъпилите промени в областта на технологиите и новаторството. Предлагам за това срокът за преглед да се съкрати от 5 на 3 години. Така ще можем да се приспособим към технологичното развитие. Поставям акцента върху три области, в които има силна нужда от оценка. Става дума за така наречената сива зона на смесените групи от данни, за прилагането на изключението във връзка с обществената сигурност и за прилагането на кодексите за поведение. В заключение, мога да кажа, че този регламент е пример за по-добро законотворчество. Рядко можем да приемем нормативна уредба, която да доведе до дерегулиране. А в случая наистина трябва да се справим добре. Става дума за това доколко в бъдеще ще можем да се конкурираме с Китай. В случая действително става дума за добър законодателен акт, който намалява разпокъсаността и премахва пречките. Това са все мерки, които трябва да предприемем в името на вътрешния пазар. Добър бе докладът на комисията. Той се основаваше според мен на добра оценка на въздействие. Съветът от своя страна дори до усъвършенства предложението на комисията. Сега ние трябва наистина да постигнем отличен резултат. Не бива да се задоволяваме с нищо под Ферари. Иска ми се да започнем преговорите с българското председателство. Моля да ми съдействате. За целта трябва да работим бързо, като разбира се ще се спреми върху всичко, което според вас е проблематично. Благодаря за това много ясно подробно изложение. Докладчиците сянка имат думата от името на социалистите. Госпожа Шал Демоз ще се изкажа на датски, но преди това не мисля, че трябва да се стремим към Ферари. Нека по-скоро се стремим към Волво. Волвото е по-сигурен автомобил. Нека не работим бързо, а работим както трябва и гарантираме сигурност. Добре, виждам, че сте гъвкава. Така или иначе, Волвото се произвежда в Швеция, така че може би ще приемете това мое предложение. Продължавам на датски. Наистина благодаря на докладчицата. Мисля, че работи много добре, работи в много положителен дух на сътрудничество. Вече бе проведено, например, заседание на докладчиците в Сянка. Текстът, който сте изготвила, показва, че сте се вслушала в позициите както на докладчиците в Сянка, така и на други, участвали в работата. Добра отправна точка е вашия текст. Става дума за важен законодателен акт, по който също е важно да работим сравнително бързо. Не знам дали този законодателен акт ще е от съдбовно значение за конкуренцията с Китай, например. Не бива да преувеличаваме ефекта от него. Съгласна съм обаче, че трябва да работим по предложението колкото се може по-бързо. Трябва да се гарантира също така и сигурност. За това ви дадох и примера с Воловото. Ще направя няколко коментара по същество, както и няколко процедурни бележки. Изменение 3, то се отнася до смесените групи от данни. Моята политическа група и аз смятаме, че е правилен подходът предложен от съвета. Към смесените групи от данни трябва да се прилага общият регламент за защита на данните, а не настоящото предложение. За това и ще внеса изменения, в които подкрепям предложението на съвета. Не бива да се поставя под въпрос защитата на данните. Защитата на данните е предпоставка за свободното им движение. Хората трябва да се чувстват сигурни, трябва да са сигурни, че данните им, личните им данни няма да се третират по същия начин като неличните. По въпроса за обществената сигурност, изключението свързано с обществената сигурност. Обсъдихме го с докладчиците в Сянка. Трябва да се използва същото определение на обществена сигурност, което е постановено и в съдебната практика в Европейския съюз. И мисля, че ако вземем предвид това определение, ще трябва да поизменим формулировката. не е необходимо да има локализиране на данните. Но ако ще се стига до локализиране на данните от съображения за сигурност, то не би трябвало да твърдим, че това локализиране е абсолютно необходимо следва да изискаме, ако държавите членки решат да се позоват на това съображение, да трябва и да докажат, че има заплаха за обществената сигурност. Благодаря за изменение 24. То е добър пример за борба срещу излишната бюрокрация. Ако искаме това предложение да сработи, то държавите членки би трябвало да имат безпрепятствен достъп до данни, съхранявани в друга държава членка. Разбира се, трябва да има законови основания за това. И в това отношение изменение 24 е добро. Може да се включи и допълнителен текст тук за дружествата. Изключително важно е, че да няма допълнителна бюрократична тежест. По въпроса за кодексите за поведение. От една страна се съкръщава срокът за оценка от страна на комисията. От друга страна се удължава срокът, в рамките на който отрасъла да излезе с кодекс за поведение. Тоест, избързваме на единия фронт и увеличаваме срока по другия. Може би трябва да го преосмислим. Още един въпрос, който не сме обсъждали до сега, но го обсъдихме по време на семинара – организиран от нашата комисия. На това изслушване бе упоменато, че има сива зона. Тоест, че има много нелични данни, които не са достатъчно анонимизирани. Не би трябвало да се създават вратички за деанонимизиране на данните. Така в крайна сметка ще се увеличи потокът на лични данни в Европейския съюз. Може би не се изразих достатъчно ясно по този въпрос, но ще изляза с изменение по него. Той трябва да бъде уреден в преамбюла. Ако ще има свободен поток на данни, то би трябвало да се гарантира, личните ни данни да не са толкова широко достъпни за всички. Свободното движение не се отъждествява със свободен, безпрепятствен достъп. Крайният срок за внасянето на измененията е понеделник. Но за асистентите ни няма да е възможно да внесат измененията. Ако трябва да внесем измененията толкова бързо, трябва да имаме достъп и до системата. Надявам се, че секретариатът ще може да реши този проблем. Благодаря ви. По въпроса за крайния срок от секретарията ми казаха, че е възможно да го удължим с един ден до 27 март. Ана Мария също е съгласна. От името на ЕКАРЕ, господин Далтън, за съжаление днес той е болен, помолиме да взема думата от негово име. На напад, господин Дотън, би искал да благодари на докладчика за нейното сътрудничество и готовността и е, за водене на диалог и също така за факта, че предостави докладчиците в сянка проекто доклада си преди да го изпрати за превод, който е действително улесни процеса на работа. Господин далта, напълно подкрепи усилията на докладчика за свеждане до минимум на изключенията от е, приложено поле този регламент. Опитът ни показва, че има сериозна опасност за погрешно използвали дори злоупотреба с ненужното изискване за локализиране на данните от националните и местни органи, т.е. в случай, когато няма императивни съображения за тази цел. Ние в Европейския парламент искаме да запазим кожно поле на аргумента, възможно най-широко обхващано, но има сериозна опасност окончателният вид на аргумента да се окаже доста да разочароващ и да не премахне реално някои от съществуващите пречки за свободното движение на налични данни данни. Това е жалко, защото по този начин пречките са непропорционални на нуждата от свободно движение на данни. Целта на този аргумент не е да горчава живота на обществените власти и за това Ден Далтън приветства възможността публичните органи да поискат достъп до даден вид данни и тази, тези искания да могат да бъдат разгледани възможно на бързо Тази, това предложение се, се приветства от публичните власти, които той се е срещнал. Регламентът се прилага и за обществените поръчки, което действително е полезна добавка към текста. Той е съгласен също така с нуждата от затягане на рамката за преглед на предложението. Говорим за много бързо развиваща се област и трябва да сме в състояние да реагираме на промени, които никой от нас тук не може да си представи на този етап. По отношение на смесните групи от данни. Е напълно съгласен с докладчик. Разговаря по тази тема с представители на комисията преди няколко дни. Настоящият регламент и общия регламент относно защитата на личните данни взаимно се при... допълват, а не се припокриват. По-голямата част от а, наборите от данни съдържат и лични и нелични данни, като по-голямата част от данните са нелични и изключването на този вид смесни групи от данни от приложното поле на регламента съзрително ще намали полезните е, ползите на този регламент, а фактът, че тази смесена група не е изключена от прожда по този регламент, не значи, че общият регламент за личните данни се прилага към личните данни, част от тези смесени групи от данни, където е бил в Европейския съюз. това се дава и се, се, той смята, че има опасност, ако се настоява за разпокъсване на тези смесени групи от данни на лични и нелични, това да е особено голяма тежест за МСП. И накрая, съгласно с предложението да се даде възможност на пазарите да изготвят собствени кодекси за поведения, да се остави нужното време, целта е да се изготви една гъвкава система, която да позволи лесно прехвърляне на отделните, отделните доставчици, особено в отношение на услугите в облак. ЕКР ще внесе някои изменения по въпросите, които докладчикът им в всяка спомена, но като цяло общата насоката си изменения съвпада с позицията на докладчика и господин Далсон очаква с нетърпение по сътрудничество с Анна Мария. Благодарим се, дам думата на Дита Шаранзова, като е докладчик в сянка от името на АОТЕ. Chair, I was brainstorming whether I want to Ferrari. Благодаря ви. Няма да навлизам на, в темата дали предпочита Ферари или Волво. С Кристо вече не, не малко говорихме за автомобили при разглеждането на регламента за типовото одобрение. Между другото, школите също не са лоши коли, но най-важното е при всички положения да пуснем колите да се движат по пътищата възможно най-бързо. Много благодаря на Анна Мария за проекто доклада и смятам, че той действително е много целенасочен. Радвам се, че се опитваме да ускорим процесът на работа тук в парламента. По въпроса за смесените данни, трябва да отбележа, че трябва да обсъдим тази тема в политическата ни група. А имам няколко коментара. По член четвърти това е регламент, а не директива и затова може би трябва ясно да се обясни, че забраната за изискване за, за делокализация засяга обществените услуги, а не частните субекти, защото ако ако прочетем само член на четвърти сам по себе си, може да се стигне до недоразумение. Също така съм съгласен, че, съгласен, че държавите членки не могат по собствено осмотрение да налагат подобни ограничения, но едновременно с това частните субекти трябва да могат да, да решават по търговски съображения къде да бъдат локализирани техните данни пак казвам, изменението на докладчикът ни е съвсем уместно, но смятам, че трябва да доизчистим редакцията, за да изясним текста по член. Ще си съм съгласна с общото ви изменение, което съвпада в някаква степен с, позицията на съвета. Смятам обаче, че трябва да внимаваме за включването на на принцип на, на оперативна съвместимост, защото има също опасност от а, недоразумение. Тук всъщност а, не изискваме от дружествата да гарантират, че целият им софтуер е оперативно съвместимен. Възможността за прехвърляне не дава значи, че трябва да може да се прехвърлят данните по абсолютно същи начин от едно дружество към друго. Това значи, че дружеството трябва да в, в състояние да извлекат нужните им данни и да ги обработят съгласно нуждите си. В общите аргументи на личните данни се говори за оперативна съвместимост и оперативно съвместими формати в член 68, като целта е да има формати, които да могат да бъдат четени машинно. Затова смятам, че трябва по-скоро да, да се говори за структурирани, често ползвани и четими машинно формати, вместо да говорим за принципно оперативна съвместимост. И накрая в член 9 се говори за препоръки и точка, прибила точка 28 се говори за препоръки по отношение на смесените данни, какво точно искаме да препоръчаме, какво значи неразделими масив, групи от данни или нещо друго. Към момента Европейска комисия може тук да включи каквото си иска в тези насоки, защото може би няма да е зле да има малко повече насока за насоките на Европейската комисия. Отвъд тези три коментара и някои дребни промени или изменения по е, преамбюла. Като цяло смятам, че това е един отличен доклад и че очаквам с търпение съвместната ни работа с Анна Мария Кристел и останалите колеги по това важно досие. Благодаря ви. А и между другото ще внеса проекто измененията си на английски, за да ускорим процеса на работа. Много ви благодаря. От името на думата има Юлия Реда. Благодаря ви. Аз бих искала да благодаря на докладчика за отличният проект доклад, който надяваме се ще ускори процесът на преговори значително. Съгласни сме с коментарите относно смесените групи от данни. Като цяло е очевидно, че ако данните не са свързани, лесно могат да бъдат разделени. Това изобщо не е смесена група от данни, но е чисто просто невъзможно да изискваме ясно разграничение между лични и нелични данни във всички случаи. Общият аргумент за защита на личните данни засяга всички категории лични данни, така че естествено се прилага и към смесените групи от данни, но мисля, че в това отношение има достатъчно ясен, ясен консенсус между различните политически групи. Харесва ни и по-амбициозният график и също така съкръщаването на периода за преглед в проекто доклада. Също така смятаме, че допълнителните ограничения и повече яснота за изключението, които се предвиждат по съображение от сигурност няма да е зле, защото действително ще гарантираме, че държавите членки ще приложат принципа за премахване на изискването за локализация, освен в конкретен случай, когато това действително е за... нужно. Искам също така да обвържем и това изключение по... за съображения с, с свързани с обществената сигурност и преглед, защото е възможно да се окаже, че членки точно нямат нужда от това изключение. обмисляме в момента възможността да се включи взаимовръзка между тези изисквания в този регламент и предложението за единият цифров портал. Според нас, колкото повече надежна информация е на разположение за частните лица и стопанските субекти в Европейския съюз, толкова по-добре. Има и една точка, по която доста се разминава позицията ни, а именно става въпрос за кодексите за поведение за локализацията на данните. Съгласни сме, че е добре да се споменят а, стандартизираните и машинно четими формати. А, за оперативна съвместимост, но не знаем защо се изисква тук само кодекс за поведение при положение, че в общият регламент за защита на личните данни се предвижда задължение за предоставане на информация за локализацията на данните. По отношение на смесените групи от данни не е зле да има възможно най-голяма хармонизация между законовите изисквания в двата законодателни акта, защото защо ние изискваме да има из да се поведе сходна мярка, предвид съществуващата задължителна мярка в общият регламент. Не, сме, много, не, не бяхме убедени от доводите на Европейската комисия, че няма достатъчно данни за нужда сключване на такова задължение в регламента. Имаше достатъчно такива налични данни по отношение на общият регламент и така, че смятаме, че задължението за възможност за прехваляемост трябва да бъде заложено по същият начин, както за личните, така и за неличните данни. Но това е основният елемент от проекта доклада, по който се разминават позициите. Ние като цяло смятаме, че проектът докладът е много целенасочен, поставя акцента там, където трябва и смятам, че ще можем да работим заедно по него. Благодаря ви. А сега давам думата на господин Шастане от Европейската комисия. Добро утро на всички. Благодаря ви за отличната работа, свършена вашата парламентарна комисия по този много важен проект, законодателен проект за единният цифров пазар. Благодаря ви за много бързото изготвяне на този път доклад. Благодаря ви за отличното сътрудничество с докладчика и докладците в Сянка. Като цяло, мисля, че можем да се съгласим по основните параметри на проекторегламента, което е и най-важното. Всички вие направихте много уместни коментари, което не значи, че ще започнем сега да обсъждаме всичко в подробности, но като цяло ми се струва, че водещият принцип на този регламент е обект на цялостен консенсус. Ето защо очакваме с нетърпение по-татъчната ни работа в тясно сътрудничество с вас, за да подобрим текста. По-конкретно ще си позволя да се върна на някои от основните елементи, споменати в рамките на дискусията и в самия доклад. Първо, напълно приветстваме стремежа ви да ограничите или по-скоро, че запазвате из... до, мини... до броя, до минимум броят на възможните изключения. Той свеждате ги само до обществената сигурност и ясно разположите какво значи императивни съображения за, за обществената сигурност. Много е важно също така публичният сектор да бъде обхванат в приложното поле на регламента. Това е много важно в случая, в частност по отношение на бъдещето, бъдещите политики, по отношение на защитата на данните в общественият сектор и възможността за обединяване на тази политика. Така че в това отношение запазването на публичния сектор в прочното поле на регламента за нас е много важно. Също така ясно разпоръщат, че всички равнища на общественият сектор, всички, т.е. всички различия на властите, национално, местно и регионално се включват в прочно поле на аргумента, който за нас също е много важно. Относно достъпа до данни, за нас е ясно, че механизмът предложен в този регламент не иска да по никакъв начин да засяга съществуващите механизми за сътрудничество в други законодателни инструменти. Има много други механизми за улесняване на трансграничен обмен на данни в областта на данъчното облагане, например, или чрез Европейската заповед за разследване. Тя също предоставя възможност за разграничен достъп до данни. Член пети действително е предпазна мрежа, гаранция, която беше включена по искане на държавите членки в рамките на предварителният диалог при подготовката на законодателното предложение. Към, в това отношение обаче няма налични механизми за сътрудничество и затова не искаме да гарантираме, че законодателите ще имат достъп до данни или могат да поискат достъп до такива данни, когато тези данни се съхраняват в друга държава членка. Основният разискване беше свързано с смесените групи от данни. Като цяло напълно подкрепяме позицията на господин Кораца Билд, а именно фактът, че настоящият регламент по никакъв начин не променя разпоредбите или прилагането на общия регламент за защита на личните данни. Това е много важно както за Европейския парламент, така и за Европейската комисия, особено като си има предвид, че общият регламент ще влезе изцяло в сила през следните няколко месеца. Може би не разбираме напълно редакцията от главна гледна точка, но е много важно да стане ясно, че регламента по никакъв начин не засяга разпоредбите на общият регламент и дори случаите на смесените групи от данни, общият регламент се прилага за измерените свързани с защитата на личните данни. Тоест, идеята не е да включим личните данни в приложното поле на този регламент, тъй като това е регламент, който засяга не личните данни, така че би било противоречие, ако включим и личните данни в приложното поле на този регламент. Но действително ми се струва, че тук проблема е изцяло от редакционно естество. По въпроса за прехвърлянето и преносимостта, Смятам, че трябва да дадем възможност на промишлеността да се възползва от познанията и уменията си и от сътрудничеството между партньори, но също така да се възползва и от сътрудничеството със своите потребители. Всичко това са много важни аспекти, които принасят за създаването на кодексите за поведение, т.е. това е една рамка, която може да позволи на всички да бъдат обходетелствани. Ако погледнете към момента, числената в ОПА представлява само 21% в е, Европа, като има много различно равнище на прилагане и присъствие в различните държави членки. Така че ако доставчиците на компютърни услуги в облак могат да, да подобрят и да засилят доверието на своите потребители, ще могат да увеличат и своята дейност. Но трябва, за целта трябва да се гарантира, че кодаден даден потребител прехвърли своите, т.е. избере друг доставчик на компютърна услуга в облак, той трябва да е сигурен, че не се обвързва вовеки с този доставчик и че има възможност да се прехвърли към друг доставчик в случай на нужда. Друг важен аспект за нас е нуждата да запазим а, високо равнище на участие при разработването на тези кодекси на поведение. И за целта трябва да привлечем всички заинтересовани страни от най-големите доставчици на компютърни услуги в облак на световно равнище до по-малките участници. Има много такива в Европейския съюз. Много е трудно обаче да се гарантира участието на МСП в а, подобни начинания, ако периодът на изготвяне на тези кодекси на поведение се оказа прекалено дълъг. Затова предлагам да имаме доста амбициозен график графика за разработване на тези кодексни поведения, за да можем да запазим интереса и на по-малките участници. По отношение на ръководните насоки, мисля, няма проблем с това предложение. Единственото ни притеснение е е да гарантираме, че тези ръководни насоки няма да забавят процеса на влизане в сила на този законодателен акт. Предполагам, че коментарът ми не ви изненадава. Още няколко допълнителни коментара. Господин Шадема се постави въпроса за деанонимизирането на данните. Мисля, че всъщност това е основната сила на предложението на Европейската комисия Искаме регламентът да устои на изпитанието на времето, или казвам с други думи, данните, които днес се смятат за анонимизирани, може би за в бъдеще с разработването на изкуствен интелект и други компютърни данни, тези данни, които смятаме за анонимизирани днес, може отново да бъдат обработени и вече да не бъдат анонимни. Но смятаме, че аргументът трябва да се прилага и за този вид данни, т.е. Тези данни в момента, в които вече не са анонимизирани, се превръщат в лични данни. След това и в общия регламент, и в този регламент има много ясни разпоредби за свободното движение на данните и правилата всъщност са много ясни. Независимо дали данните са с личен характер, не личен характер или са смесени групи от данни, всички тези данни трябва да могат свободно да се движат на територията на Европейския съюз. приветстваме фактът, че вашата комисия работи при много, с много скорено темпо, за да може да се справи на време. И доколкото разбрах от госпожа Шаранзова, обмисляте дори допълнително ускоряване на процеса на работа, което на нас много ни допада. Госпожа Шарензова спомена и е, свободата на е, встъпване в договорни отношения. Напълно сме съгласни с този принцип, който трябва да се прилага и към частните е, стопански субекти, така и към обществените власти. Тоест искаме и европейските дружества, и обществените власти на всяко едно равнище да имат свобода на избор. Те не могат да, да събират и съхраняват данни, където поискат на територията на Европейския съюз. въпроса за прехвърлянето. И това ще бъде последният ми коментар по тази точка. Госпожа Реда спомена възможността за въвеждане на задължение Смятаме, че европейските компании без това трудно а, могат да намерят мястото си на много конкурентният пазар на изчисленията в облак, така че трябва да им оставим възможност да а, бъдат конкурентоспособни и а, да въведем принципа на а, кодексите на поведение. но притеснението ни е, че малките компании няма да могат да устоят на конкуренцията на големите, затова държим на създаването на равнопоставеност на единият пазар. Имаме опит с кодексите на поведение в областта на опазването на данни, но не искаме това да се случва с много дълъг период на време. Тоест искаме да привлечем и да мобилизираме всички за кратък период от време. И Европейската комисия вече започна да работи с заинтересованите страни, както производителите, така и доставчиците, така и потребителите. И сме убедени, че можем да изготвим да постигнем изготвянето на този кодекс на поведение в доста кратки срокове. Още веднъж държа да благодаря на вашата парламентарна комисия. Много ви благодаря за проекта доклада. Убеден съм, че ще можем да постигнем бързо напредък по този законодателен акт и очаквам стъпение в доклад на вашата комисия. Благодаря ви. Е, благодаря. Анна Мария Кораца Бил, нашия докладчик. Много благодаря за подкрепата. Благодаря на Европейската комисия. Говорихте на голямата част от uh, въпросите на колегите. Колеги, мисля, че разбрахте, че голямата част от елементите, които съдържат текста, можеха да бъдат части от компромисни изменения при преговорите. Направя го, за да ускоря процеса. Много се радвам, че го признавате по конкретните въпроси. Кристел, много ти благодаря за смесените данни. Не можем да променим общия регламент с нашето законодателство. Личните данни ще бъдат защитени, каквото и да направим с този регламент. По силата на общия регламент защита на личните данни. Защо казвам, че този регламент трябва да се прилага към всичките групи смесени данни. Защото е, тук не се включва или изключва разпоредбите на общия регламент. Не можем да го ограничим. Той ще бъде прилаган навсякъде в Европа. В същото вече, време обаче не можем да принудим МСП да прилагат общия регламент към нелични данни. Особено, като експертите ни казват, че неличните данни са голяма част от така наречените сиви зони докато личните данни са минимални като обем и са свързани най-вече с административни процедури. Когато говоря за Ферари, сега, разбира се, че има отлични автомобили, всеки може да си избере отличен европейски автомобил, но мисля, че този регламент ще промени нещата, защото ние можем да увредим и да блокираме както го правим с кодекса за електронна комуникация, т.е. закона няма да промени света, но заедно с други ключови законодателни актове, нещата ще бъдат променени и ще се отприщи новаторството. Ако не направим добър законодателен текст, Китай ще победи, защото всичко това ще бъде в ущърп на новаторството. Тоест, това да нанесем вреда е едно от, е, един от големите рискове. Съгласна съм, Кристал. Е, мисля, че ясно се разбираме. Благодаря за 24-то изменение. Е, много се радвам на такива изменения. За поведенческия кодекс, сега ще отговори на вас и на Джулия. Винаги настояваме Европейската комисия да законодателства по-добре, да има повече анализи, оценки на въздействието. И сега са го направили. И то много изчерпателно. Трябва да уважим резултата, когато видим, че работата на експертите е извършена надлежно. Има много доказателства за други сфери в Съюза, където използваме поведенчески кодекси. Например, енергийната ефективност, там имаме кодекс за най-добра практика на центровете за данни, доколкото знаете, работят добре. Не може общия регламент да бъде модел за всичко, когато използваме автоматизация. Не, други модели могат да се използват. Общия регламент е различен от много други, а, тъй като в него става дума за лични данни, а не за други. Така че не може да е моделът този общ регламент защита на личните данни. Също така, опитах се да отговоря на вашите безпокойства, вече ги бяхте споменали, от една страна казах, че Европейската комисия трябва да наблюдава процеса на създаване на този кодекс. Текста се казва улеснява, но аз добавих да извършва мониторинг, което е активна дейност от страна на комисията, за да проверява тя дали се работи в духа на съзаконодателите, които са заложили съзаконодателите. Също така процеса на преглед отговаря на голяма част от въпросите ви. Този кодекс няма да е приключил, а ще сме започнали вече оценката т.е. прегледа. Със законодателите могат да се намесват, имат много големи правомощия, особено ако смятаме, че процеса за поведенческия кодекс не върви добре. Това е най-ефикасният начин да се работи. Много време ще отнеме да се създаде едно прескриптивно законодателство. Мисля, че заинтересованите страни знаят повече от нас но мисля, че ще оцените това, че съм добавила думата мониторинг. Деанонимизирането на данни. Съгласна съм, няма нужда да се пипа нищо. Нека да не решаваме проблеми, които не са възникнали. Джулия, преди да си тръгнеш, благодаря ти за един дния портал, от цифров характер. Не мога да спомена в регламент, регламент, който не съществува, но се надявам преговорите да приключат по-бързо, така че да може да се включи точно този регламент за а, цифровия портал. Благодаря. Благодаря на Екаре за подкрепата. повдигнатите елементи от ДИТА по четвърти и шести член не представляват проблем за оперативната съвместимост, това да се запише в указания. Разбира се, трябва да има такива указания преди приемането. Надяваме се да не се забави процеса. И така, госпожо председател, ще се радвам да получа изменения. Колеги, много ви моля, Искаме правна сигурност, искаме нещо, което да работи и в бъдеще, да има ясни определения, които да са приложими в действителността. Нека да работим така, че да имаме силен мандат за работа със съвета и да не размиваме текста. Така че, правейки изменения, вие имате право да правите изменения, бъдете кратки, избити и ясни. Благодаря. И аз благодаря на Мария. Краен срок за изменения 27, а не 26 март. И така, изчерпахме тази точка от дневния ред. Изчерпахме и дневния ред на заседанието. 23-24 април са датите на следващите ни заседания. Ще закрия заседанието с благодарности на всички. Благодаря на секретарията, благодаря на преводачите и приятен ден!